Das. Guten Morgen, liebe... Добро утро, уважаеми колеги и колежки. Днес възнамерявам да започнем работа точно на време. Идват все повече депутата. Налага се да започнем на време. Който е погледнал дневния ред, е, знае, че днес ще говорим с четирима комисари и един генерален секретар. Това са много гости, които имат да кажат много интересни неща, а и съм сигурна, че приждащите депутати ще задават много въпроси. Тъй, че призовавам към дисциплинираност по отношение на времето. Всички имате пред себе си дневния ред. Разчитам да го следваме. Разчитам също така, че никой не възразява срещу дневния ред. Що се отнася до протоколите от минали заседания, ще постъпим както винаги. Ако никой до края на заседанието не възрази, ще ги смятаме за одобрени. Това беше първото, което имах да ви кажа. На второ място, нашето заседание преди обяд и след обяд ще се излъчва по интернет. С други думи, всички колеги да имат предвид, че цяла Европа тях гледа в момента, а може би и не само цяла Европа. Ако в течение на деня, когато, надявам се, всички колеги са пристигнали в парламента, някой, който не е колега, но се интересува от работата на нашата комисия. Та, ако в течение на деня залата се препълни и не останат места за сядане, то бихте могли да кажете на всеки го, който ви попита, че в АСП 3G2 има зала за слушане – това е преди обяд, а след обед е в АСП 1Г2. Значи преди обяд АСП 3Г2. Die, die ähm, ist klar. Дневният ред е ясен планираме разговори с четирима комисари, извинете, трима комисари и една дама комисар. И тъй като се налага да сме дисциплинирани, още от сега ви казвам, за да чуят всички колеги, как ще процедираме. Въпроса не подлежи на обсъждане, просто ви казвам как ще се дискутира. 5 минути увод, увод въведение от докладчика, 10 минути изявление, като казвам 10 минути, имам предвид точно 10 минути, от страна на съответния комисар, след което 35 минути изявления на политическите групи и след това вече ще видим, в зависимост от дължината на заявилите изказвания. Ще видим с колко време те ще разполагат, но във всички случаи ще имаме по-малко време за това от времето отредено за политическите групи. И в края комисарят ще получи възможност за 5 до 10 минути да реагира на въпросите или да направи своите допълнения. Всеки от комисарите ни обеща, че ако останат въпроси, на които не се получи отговор тук в рамките на заседанието, те ще отговорят допълнително писменно на тях. Толкова по процедурата за днес. Следващото заседание което е насрочено за 10 февруари, ще бъде с комисаря Хан и комисаря Андрош. Те вече потвърдиха своето присъствие. Нещо, което ни радва. За тях ще имаме един полуден. Следващото ми съобщение е че пред себе си на пултовете или всеки момент ще получите а, нашите изказвания, които а, изказванията на Започвам от начало. Клаус Хайнер Лене, ни помоли да а, дадем своя принос за резолюцията на политическите групи за среща на върха тази пролет. Обсъдихме въпроса, координаторите разпратиха нашата декларация. Тя се възприе горе-долу, както искаха политическите групи и сега вече след одобрението на политическите групи изпратихме на Клаус Хайнер Лене тези изявления или декларации. Мисля, че до днес след обяд те ще бъдат пред вас, за да можете да се запознаете с тях. Искам да повторя това, което казах и на координаторите. В никакъв случай това, което ви представяме като текст, няма да може да се отрази едно към едно в резолюцията на парламента. Това, което ние сме написали е принос към е, бюрото на председателите на комисии. От всяка комисия ще дойдат такива идеи. То ще бъде филтрирано, обобщено и вече като обобщен текст ще отиде на председателски съвет, след като е формулирано от председателите на политическите Тъй, че Нека да не бъдете разочаровани, ако не видите нашите, а, нашия текст едно към едно възприят в резолюцията. Aus, Ние изпратихме писмо до всички национални парламенти в Европейския съюз и получихме от тях, т.е. от някои от тях вече отговори, но до голяма степен те бяха на родните им езици, разбира се, което е тяхно право, тъй че се нуждаем все пак от време за превод, за да можем всички да сме в състояние да се запознаем с тях, защото сега, например, писмото от датския парламент е на датски и няма какво друго да правим, освен да чакаме превод. Смятам, че до края на седмицата ще имаме свитък е, с отпечатани и преведени тези отговори и вече при постъпването на нови отговори този свитък ще се допълва. Толкова за националните парламенти. комисия, всички комисии а, Тоест аз приканвам непрекъснато всички комисии за следното. Казвам на председателите на комисии, ако искате да на... дадете своя принос към работата на Шуре, правете го или писмено, с писмо или официално становище. Междувременно постъпиха няколко становища от Комисията по транспорт и Комисията по развитие. Те са съгласували своите становища така своевременно, че сега вече разполагаме с консолидираната окончателна редакция. Комисията по промишленост и изследвания също е съгласувала становището си, но езиковата редакция още не е приключила. Така че днес след обяд ще имаме възможност да ви предоставим тази незавършена версия, за да имаме все пак нещо в ръцете си, когато обсъждаме въпроси с комисаря по изследванията. Комисията по околната среда и Комисията по регионално развитие миналата седмица са си гласували становищата във вторник, респективно в четвъртък. Предстои да ги получим. Освен това, се очакват официални становища от Комисията по култура и Комисията по селско стопанство. Тези становища ще трябва да ги изчакаме, защото трябва да, се, да получим консолидирани координирани версии. И така, по моя часовник е точно 9.15. Не гледайте този часовник. Този часовник не е верен. И този не е верен. Нито единия, нито другия. Имаме два часовника в залата и двата не са верни. Гледайте си собствените часовници. Та, аз гледам моя часовник – и сме стигнали до точка четвърта от дневния ред. По точка четвърта от дневния ред приветствам сред нас господин комисаря Гюнтер Оттингер. Заповядайте при нас. Радваме се, че ни отделихте време. Не винаги знаем е лесно да съгласуваме а, своите графици. Много се радваме, че сте тук. Сега ще продължим работата си, както току-що казах. Ще чуем 5 минути въведение от нашия докладчик – след което господин комисар ще разполагате с 10 минути за своето изявление. Салвадор, заповядай. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин комисар, уважаеми колеги. Днес е особен ден за нашата комисия Шуре. Трима комисари на куп идват при нас и тримата отговарящи за много съществени ресори по отношение на финансовата рамка за бъдещето. Както и генералният секретар по службата за външни действия е също така човек отговарящ за много важен ресор. Господин Етигер, вие, вие отговаряте за енергетиката – Знаем, че имате много планове, които се нуждаят от е, е, адекватно финансиране в връзка с бъдещата финансова рамка. За това благодарим ви, че сте тук, за да ни информирате за своите планове, за текущите преговори в комисията и в парламента относно разпределението на финансовите средства за следващия финансов е, период. Още повече, че става дума за преразпределение на компетенции във връзка с Лисабонския договор. Имаме нови цели в областта на енергетиката, които са много амбициозни и изискват да разполагаме с нови финансови средства за тях в всички случаи ще са ни необходими нови бюджетни кредити за плащания. От името на комисията Шуре мога да кажа, че смятаме, че на европейско ниво можем да създадем допълнителна полза и за това смятаме, че много дейности в областта на енергетиката, планирането, инфраструктурите трябва да се реализират на европейско ниво, просто за да бъдат по-ефективни. Е, е, Тук обаче трябва да обобщим 27 различни инициативи в областта на енергетиката. Ето защо вашата роля като комисар в тази област е много важна. Както казах, необходими са ни нови бюджетни средства, които би трябвало да бъдат много по-крупни от досегашните. Защо? Първо, енергийната политика трябва да се съчетава с от останалите важни, енергии, важни политики и освен това трябва да има програми, които да са съсредоточени изключително върху областта на енергетиката. С други думи, в съответната статия, функция от бюджета, трябва да се предвидят тези средства. Ето защо, господин комисар, смятаме, че вие трябва да ни кажете какво да се очаква за следващите години от разпределението на бюджетните средства. Смятате ли, че е възможно и инвестициите да се разпределят по категории или смятате, че е по-разумно да има концентрирани средства? Финансовата прогноза предвижда, както се казва на английски, 1 трилион, а всъщност става дума за хиляда милиарда. vengan fundamentalmente de los operadores eh, privados. Комисията смята, доколкото знаем, че тези средства ще дойдат преди всичко от частния бизнес. Говори се обаче и за участие на публичния сектор. Тези хиляда милиарда евро трябва да се предвидят в бюджета на Европейския съюз. Какво смятате вие? Трябва ли да се създаде специален енергиен фонд извън бюджетен? т.е. фонд, който да не е включен в финансовата прогноза, а да се финансира по общностна процедура на междудържавно ниво. В следващата финансова перспектива за трансевропейските енергийни мрежи се предвиждат само 155 милиарда евро. Смятате ли, че това е достатъчно? особено като се има предвид приоритетът на Европейския съюз, създаване на връзките в енергийната област между отделните държави. Няма ли да са необходими допълнителни усилия, с други думи допълнителни средства в следващата финансова перспектива? И още един въпрос имаме във връзка с енергийната ефективност – има изследвания, които са възлагани и от парламента, и от комисията, в които се говори за това, че е трудно да се постигне определен процент в областта на енергийната ефективност, който да е над 20%. Смятате ли, че нормативната база трябва да се промени или пък са необходими допълнителни бюджетни средства или сега предвидените са достатъчни, за да се предвиди съответното заделяне на средства, да се ангажират средствата. Освен това се получи запитване от комисията ИТРЕ, средствата по линия на СИП програмата ли трябва да дойдат или а, сега ще си останем а, или ще останем да работим в рамките на независима структура. Благодаря ти, Салвадор. Господин Оетингер. Фрау Госпожо председател, уважаема госпожо докладчик, уважаеми госпожи и господа, членове на Европейския парламент. За мен е удоволствие на толкова ранен етап да разговарям с вас за акцентите в структурната програма за следващия бюджетен период. Благодаря ви за ясно структурираните въпроси, поставени от докладчика. Ще отговоря на тези въпроси. Смятам, че днешната ни дискусия ще е преход към следващия етап. Комисията подготвя своето становище, своя проект в рамките на второто три месечие, през лятото и през есента. Смятам, че ще можем да проведем конструктивна и конкретна дискусия. В областта на енергетиката разчитаме на дългогодишни бюджетни структури, т.е. на изпълнението на текущи програми, с които всички сме запознати. Ще извършим оценка на реализирането на тези програми и ще очертаем възможностите за продължаване на работата по тях. Освен това, разчитаме и на специалните програми, за справяне с кризата. Това са програми за съживяване на економиката. По тях са предвидени средства и мерки от комисията и парламента. След изтичането на тези програми, след 3 години, ще се спрем на възможността за постоянното им изпълнение през следващия период. Освен това, се позоваваме и на новата редакция на член 149, която поставя на европейско равнище енергийната политика. С това се поставят нови и по-масштабни акценти по отношение на бюджета и по-специално в областта на енергетиката. На четвърто място разчитаме на целите заложени през последните години, като например повишаване на енергийната ефективност с 20% или увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници с 20%. Тези цели също са заложени под формата на бюджетни средства. Това са четирите структури, в които ще трябва да бъдат поставени всички програми, които предлагаме. Възниква въпросът в какво се състои класическото бюджетно финансиране, какви са възможностите за използване на новите проектни облигации за изпълнение на ограничени във времето проекти, според мен енергийната политика е засяга политиката за растеж, както и политиката за опазване на околната среда. В нашата стратегия Енергетика 2020, която бе представена през ноември миналата година, са очертани пет основни области. В тези области може да се очертае и много ясна добавена полза на ниво Европейски съюз. С други думи, ако се инвестира едно евро на ниво Европейски съюз, то възвръщаемостта ще бъде много по-голяма, отколкото ако всяка държава членка инвестира по един цент. Една от тези области е енергийната ефективност. В петък ще се проведе европейски ще се проведе заседание на съвета. Явно е още от сега, че без да се увеличат усилията в областта на енергийната ефективност, то повечето от държавите няма да постигнат нейното повишаване с 20% през следващите 10 години. Смятаме да представим план за действие в областта на енергийната ефективност. В крайна сметка въпросът е къде да се инвестират европейски средства за постигане на заложените цели. Ще ви дам пример с частните сгради. Не само с частните, но и с публичните обществените сгради. В държавите членки вече има добър опит в областта на санирането на сградите. Ето защо смятам, че можем да се възползваме от структурните програми, както по регионалните фондове, така и по фондовете за сближаване. Можем да се възползваме от тези средства по много по-ефективен начин за саниране на сградите. Така можем да отговорим на нуждите на отделните държави членки за саниране както на частните, така и на обществените сгради. Според мен това трябва да се заложи като приоритет в фонда за сближаване. Така няма да увеличаваме средствата, а просто ще ги преразпределим за повишаване на енергийната ефективност. По този въпрос вече разговарям с колегата комисар Хан. На второ място, в рамките на единния вътрешен пазар трябва да се създаде интегриран енергиен пазар, като ще заложим на сигурността на доставките, на възобновяемите енергийни източници, на солидарността между държавите членки, на енергийната ефективност и конкурентоспособността. За постигането на всички тези цели обаче ни е необходима съответната инфраструктура. Ето защо ще предприемем действия за създаване на интегрирана преносна мрежа за електроенергия и газ. Тя, разбира се, трябва да може да бъде финансирана в рамките на пазарната економика. Но части от тази инфраструктура, които не са рентабилни и ще са свързани с много високи разходи за потребителите. Това въжи за онези части от пазара, които все още не са интегрирани в общия европейски пазар на електроенергия и газ. Мога да ви дам за пример при Балтийските държави. Именно в тези области е необходима солидарност на ниво Европейски съюз. Ще опомена постигането на взаимна свързаност между отделните национални мрежи, Разполагаме с 4 милиарда за изграждане на инфраструктура в рамките на около 60 проекта. Ще разчитаме на тези средства за осъществяването на многогодишна програма. Приоритетите на тази програма ще, са, ще се основават на пълното интегриране на системите за пренос на газ и електроенергия. Комисията все още не е взела решение за областта на инвестициите в инфраструктура. Но ако инфраструктурата е рентабилна, бих могъл да си представя и финансиране с облигации. Това ще бъде финансиране допълващо класическото бюджетно финансиране. Тези облигации ще могат да бъдат издавани, например, от Европейската инвестиционна банка ще можем да привлечем и частни инвеститори за частично финансиране на тези облигации. Смятам, че водещата ни роля в областта на научно-изследователската дейност, развитието, иновациите в областта на енергетиката трябва да бъде запазена. Програмата за конкурентоспособност и иновации – е правилният подход. Ще трябва да продължим с работата по нея. Но възниква въпросът в кои области Европейският съюз предоставя само съфинансиране, т.е. няма водеща роля, и в кои области поемаме водещата технологична роля и водеща роля по отношение на управлението. ИТЕР е спорен проект, осъзнавам това, но именно в рамките на този проект трябва да докажем, че Европа на ниво глобални научно-изследователски проекти все още може да се ползва с признанието на други държави, като Япония или Съединените щати. Ще трябва да докажем, че Европа може да поеме водещата роля по отношение на подобни проекти – не смятам, че ИТЕР трябва да се конкурира с други научно-изследователски проекти, а напротив, паралелно с тях трябва да заеме своето достойно място в бюджета за научно-изследователска дейност. Но за тази цел европейските държави и Европейският парламент трябва да застанат на ясна позиция – в областта на научно-изследователската дейност в енергетиката има някои области, в които държавите членки не могат да се справят сами, като например конкурентоспособността. Ще упомена ядрените технологии и извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали. Вече сме постигнали добър напредък по този въпрос както и във връзка с предоставянето на необходимите финансови средства на държавите членки. Но ще бъде необходимо да заделим средства и през следващия бюджетен период. Ще се спра и върху енергетиката и нейното въздействие върху външните отношения с държави като Турция, Украина, Беларус, държавите от региона на Каспийско море. Уверен съм, че през идните години трябва да задълбочим отношенията си с тези държави чрез осъществяването на съвместни проекти в областта на енергетиката. Има редица проекти, при които съфинансирането трябва да се предоставя от Европейския съюз. Защо? Защото държавата членка, която граничи с друга държава извън Европейския съюз, няма да може сама да предостави всички средства за постигане на взаимосвързаност между мрежите. Това бяха накратко основните въпроси. Сигурен съм, че в комисията ще продължим работа по тях и ще би било добре да се срещнем още веднъж през май и юни по време на обсъждането на бюджета. Благодаря ви, господин комисар. Започваме изказванията на политическите групи. Първо от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин комисаря за представянето на стратегията по отношение на дългосрочната бюджетна рамка. Искам да подема темата от докладчика и така да кажа с две думи и съответно бих искал да чуя какво мисли комисаря е, по този въпрос. И двете думи са минимум и максимум. Т.е. как използваме минимума, за да постигнем максимум. Т.е. нашите амбиции какви са? Инфраструктурата. Как да минимизираме нещата, за да постигнем максимума. Мога да дам няколко пример за новите ни амбиции. Много ще е интересно да чуем вашето мнение за правните последици от новия договор. А също от пакета законодателство за енергийния пазар, който приехме преди една година, има разпоредби за трансгранични връзки. Бих искал да коментирате малко за предходните проекти, защото ние е, и предходните ни цели, ние винаги говорим за новите ни амбиции, обаче какво се случва с е, предишните? Може би нещо не сме много да говорим за тях. Интересно ми е да чуя вашето мнение. Мисля, че е важно да говорим не само за новите задачи и новите цели, а и как да приключим с старите, които може би сега не се предвижда, не се смятат за толкова важни. Защото това е част от тази обща мисъл за минимума и максимума. Как виждате старите ни проекти, как ще приключат някои от тях? После инфраструктурата. Нова фаза се задава с новото законодателство, което имаме за енергийния пазар. И мисля, че е много важно да се направи така, че да има трансгранични връзки, за да се осигури по-добра мрежа на европейско ниво. Но как смятате да направите това, без да е, изместите националното финансиране, а също така и какво е отношението ви към частното финансиране? В край на кращата европейските средства трябва да допълват тези е, видове, защото не може риска да изместиме финансите от е, търговските среди е твърде голям и тогава ние не получаваме достатъчно ефективност. А по въпроса за енергийната ефективност е, споменахте за сградите. И естествено, съвсем естествено е сградите да участват в този процес на обновяване и то с частни инвестиции. Как смятате да се изразходват европейски пари за това и как да се изразходват така, че да имат добавена полза, а не просто да се правят инвестиции и така. Мисля, че това са много конкретни неща, когато говорим за енергетика, защото всичко е толкова много базирано на нормалните така да се каже, търговски процедури и ако ние влезем в тази област, рискът е или просто да изместим тези инвестиции, а по-скоро ние трябва да търсим допълнително, да ги допълваме. Нисковъглеродните технологии. Как ще се развива тази област? Как ще се търсят иновации в рамките на средствата, които е, разполагаме и кои ще са ви приоритетите? Къде ще има по-слаби приоритети. Кои ще са тези по-слаби приоритети с цел да постигнете другите по-важни приоритети и то да се разходват средствата така, че да не изместваме националното и частното финансиране? Благодаря ти, Гунар. Сега Ивайло Калфи. Uh, Благодаря. Благодаря, господин комисар, за представането толкова подробно на нашия, на увода на нашия дебат. От името на нашата група искам да кажа, че най-общо ние подкрепяме стратегията, която предлагате за следващите 10 години за Европа, която ще се дискутира и в съвета тази седмица. Още преди 5 години социалистите казах, социалистическата група каза, че има две основни предизвикателства – в Европа. Това е засилената зависимост от изкопаеми гарова и е, засилените емисии на въглероден диоксид. В по това време ние предложихме ред инициативи и много се радвам, че много, даже повечето от тях са отчетени в стратегията, която предлагате. Но мисля, че ние трябва да мислим и отвъд 2020 година, защото е, когато се въвеждат всички мерки, които предлагате в стратегията, това означава, че трябва да има пълна промяна и на инфраструктурата, на производствената база, на транспортната инфраструктура. И ако гледаме оттатък 2020, ако мислим какво искаме да постигнем до 2020, но и също да мислим как да преструктурираме енергетиката, трябва да мислим и още по-дългосрочно. Според мен, е, например, е, целите за възобновяеми енергии 20%, може би до 2020 година тази цел ще се постигне доста лесно, така че трябва да бъдем по-амбициозни. По научни данни, може би, може да се говори, че до 2050 година можем да търсим над 90% енергия от възобновяеми източници, т.е. трябва да бъдем амбициозни. За спасяването на енергия също смятам, че не сме достатъчно амбициозни. Изоставаме и ако не предприемем мерки за енергийна ефективност, мисля, че резултатите от 2020 ще бъдат много разочароващи. Има и трябва да мислим и за задължителните цели, трябва да мислим и за след 2020 да постигнем примерно 40% до 2040 година. Няма да говорим за общия енергиен пазар. Действително необходимо са много инвестиции там и в инфраструктурата за общата енергийна политика, за необходимостта да се довърши енергийни и модернизира европейската инфраструктура. Но не виждам много в стратегията и въпроса как ще се премине към политика на спестяване на енергия. Милиони хора в Европа имат проблеми с невъзможността да си плащат сметките, т.е. така наречената енергийна бедност. Те не могат да използват енергийни ресурси. Та, Какви са вашите виждания до 2020 и оттам нататък? Боя се, че някои от колегите ми, които коментираха тук, именно коментират, че вие започвате с твърде много приоритети на едно и също ниво и твърде малко говорите за финансиране. Това, което казахте току-що, а именно това, което се съдържа в стратегията 1000 милиарда инвестиции до 2020, не чух много ясен отговор на въпроса на докладчика. Какви са прогнозите ви за публичните средства, които съставляват част от тези инвестиции? и съм напълно съгласен, че публичните средства не биват да изместват частните, но когато говорим за тези неща, трябва да мислим и за финансовата рамка след 2013 и трябва да знаем каква част от тези средства идват от Европейския съюз. Второ, ако искаме да постигнем тези цели, как ще се разпределят тези публични средства между националния бюджет и европейския бюджет. От време на време в текста споменавате за директно отпуснати средства, което означава, че може би ще има инвестиции, които е, имат своята економическа ефективност, но трябва да бъдат направени в момента. Искам да чуя вашите коментари за новите финансови е, е, инструменти, говорихте за облигации, свързани с проекти, говор... Е, имате добри намерения и с схемата за търговия с емисии. Имате ли нови идеи, примерно данък върху е, емисиите въглерод? Имате ли намерение да разделите инвестициите в енергетиката в отделна глава? Тук се спомена за отделен фонд. Може би просто в, в бюджета да има по-голяма яснота, повече прозрачност, да е ясно какво се отделя за енергията. Може би трябва да има отделен раздел в бюджета. Структурните фондове, тяхното използване означава, че ще бъдат накърнени и други приоритети, например. Ивайло, у нас в Германия се казва каквото ти е на сърцето, това ти е и на устата. Но трябва да сме дисциплинирани, иначе няма да дадем шанс на комисаря Ойтингър да ни отговори. И сега вече ще засичаме с хронометъра. хронометъра за да знаете кога са минали 5 минути. Александър, знам колко са важни нещата, които имаш да кажеш. Съжалявам, ти си трети, последен, ти ще си най-ограничен. Александър, заповядай. Не се притеснявай, като либерали сме свикнали аз ще бъда кратък, защото колегите вероятно ще имат също въпроси, а преждеговорившите зададоха много обширни въпроси. Съжалявам, господин комисар, че няма да мога да чуя отговора ви, защото съм длъжен да отида на друго заседание на комисия, но пък ми е възложено от името на политическата група да попитам, така че за колегите ще е интересно. В началото на своя мандат вие говорихте за зависимостта на Европа от енергийни доставчици извън Европа, Русия, Алжир или други държави под формата на газ. Европейската комисия въз основа на ваши предложения се опита да разработи планове за енергийна независимост и енергийна ефективност, преди всичко по отношение на дългосрочната перспектива до 2020 година. С оглед на е, целите в областта на енергетиката и борбата с измененията на климата, както самите ви, самия вие казахте, трябва да се работи включително и във връзка с единната европейска енергийна мрежа. Цитират ви в това отношение. От бюджетна гледна точка е много важно. Вие казвате, че че до 2020, както вие казвате на английски, Европейския съюз трябва да предвиди един трилион средства. Това са огромни средства дори и ако ги разпределим за периода до 2020 година. Така че логичният въпрос е как ще финансирате тези 1000 милиарда или 1 трилион. Още повече, че това са средства, които трябва да се възвърнат и да се финансират. Вие също така говорите за претензии за възвръщаемост на купувачите на облигациите. Накратко, как до 2020 година ще се съберат тези пари? Благодаря. Бас Ейкот от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че сега мога да се възползвам от двете минути, които не използваха либералите. Не мога ли? Съжалявам, но все пак се опитах. Благодаря ви, господин комисар, за изложението ви относно енергетиката, която е едно от най-големите предизвикателства за Европа. Ако се вгледаме в основните си предизвикателства, а сред тях е, както казах, и енергетиката, трябва да предприемем дългосрочен подход. Нека да гарантираме, че Европейският съюз като цяло има визия за бъдещото развитие на енергетиката до 2050 година. Един от водещите проекти в рамките на стратегията Европа 2020 е проектът за постигане на енергийна ефективност. Що се отнася до осигуряването на ресурси за други области, имаме затруднения. Това не е така за енергийната ефективност. До 2050 година ще намалим емисиите на парникови газове с 90%. Това ще доведе до много основни изменения в областта на енергетиката. Как да се справим с тези изменения? На първо място трябва да економисваме енергия. Колкото по-малко енергия използваме, толкова по-малки масът. Колкото по-малък е вноса, толкова по-малко альтернативи на вноса ще са ни необходими и в крайна сметка от това ще спечелят европейските граждани. Економиите на енергия в дългосрочен план са абсолютно необходими. Те могат да бъдат постигнати в областта на електроенергията, транспорта и строителството. Това са ключовите сектори за постигане на енергийни економии. Къде можем да реализираме реални економии? Според мен в централно европейските държави. Затова трябва да обвържем економиите на енергия с политиките за сближаване. Трябва да хармонизираме тези две области. Това ще се отрази благоприятно и върху бюджета. На второ място трябва да разработим альтернативи за да постигнем дългосрочните си цели. Една от основните альтернативи са възобновяемите енергийни източници. От тях можем да се възползваме предимно в електроенергийния сектор. Възобновяемите енергийни източници са енергията на бъдещето. Те вече широко се използват, например, в Дания или в Германия. За да можем да се възползваме напълно от тях обаче, трябва да инвестираме сега. Знам, че в редица държави, когато се говори за нисковъглеродна енергия, се има предвид атомната енергия. Дори да не противопоставяме атомната енергия на възобновяемите енергийни източници, то можем да се обединим около едно, именно увеличаване производството на електроенергия. Защо? Защото както възобновяемите енергийни източници, така и атомните електроцентрали ни осигуряват електроенергия. За това трябва да изградим и необходимата инфраструктура като се съсредоточим върху електроенергията трябва да обърнем внимание не само на традиционните електропреносни мрежи, но и на така наречените интелигентни мрежи. За това бих ви посъветвал засилено да инвестирате в електроенергията. Ще се спра и върху сектора на транспорта. В този сектор научно-изследователската дейност е един от ключовите въпроси. Нека оставим на страна стари амбициозни проекти, като например ИТЕР. В бъдеще трябва да заложим върху транспортния сектор както и върху постигането на устойчиво производство на биогорива. В момента не сме постигнали още тази цел, Необходимо е да проведем по-засилена научно-изследователска дейност. Според мен, биогоривата са горивата на бъдещето. Можем да ги обвържем и с земеделието. На трето място трябва да се спрем и върху преходната фаза. Как да постигнем целите до 2050 година? Имам предвид по-конкретно доставките на газ. Не трябва да инвестираме в мащабни проекти като Набуко. Според проучванията, доставките на газ ще се увеличат леко до 2020 година, след което обаче е, обемът на вноса ще започне да намалява. Затова мисля, че няма смисъл да инвестираме в проекти като Набуко. На пето място Европа трябва да се обедини около единна външна политика в областта на енергетиката. Нека още веднъж обобщи основните цели. Енергийна ефективност, биогорива и преходния период от 2050 година. Но нека не се съсредоточаваме единствено върху мащабните проекти, а заложим на интелигентни решения. Председателят. Благодаря ви, наистина чудесно се вместихте във времето. Конрад Шимански. Пан комисар представил нам не пирши раз. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Не за първ път ни представят една толкова обширна, далекобойна програма за разходване на средства за енергетиката. Това е напълно оправдано, защото целите са много амбициозни. Е, свързано е с финансирането на възможностите за взаимовръзка, за да има възможност доставките и за газ и за електричество да бъдат е, достатъчно конкурентно способни и съответно да има ефективност дългосрочно. Има планове за разработка на Набуко. Ние също планираме да осъществим и връзка между юга и севера, което означава обаче да има огромни средства, които европейския бюджет не може да осигури в момент. А също така не трябва да забравяме, че говорим за публични средства, т.е. те трябва да бъдат разпределяни адекватно. И в такъв смисъл трябва да има, да ви предупредим, трябва да се инвестират е, обосновано тези средства. Много важна тема е сигурността на енергийните доставки. Парламента много често говори по тази тема. И в е, дългосрочно чен план ние трябва да търсиме засилена сигурност на енергийните доставки, защото от това печелим. И когато говорим за енергийна сигурност, трябва да мислим малко повече в подробностите. Много е важно да диверсифицираме. Тоест, не само да има допълнителен брой транзитни възможности за пренос на енерго, енергийни материали, но трябва да се търсят и различни източници, не само различни пътища. За това трябва да изработим и критерии, с които да управляваме ограничените средства, които имаме. И тези критерии трябва да се основават на съображения за по-голяма диверсификация, т.е. повече източници, не само повече пътища за доставка на енергия. И от тук моят въпрос. В пакета за инфраструктура от законодателство, всички проекти, които замисля комисията, ще бъдат ли включени ясни критерии? Така че тези критерии да ни гарантират, че европейските пари няма да отиват в проекти, които не носят допълнителна полза, които не диверсифицират източниците, а всъщност създават неполезни допълнителни е, придобивки. От името на зелените. А, обаче изказанията на зелените като че ли отнеха възможността на всички други да направят а, коментари, толкова време отнеха. Но все пак, първо, на базата на това, което чух, смятам, че има определено разминаване между броя на целите и техния вид. А ако имаме цели, трябва да сме много ясно с това какви са те в средносрочен и дългосрочен план. Също така има разминаване и в финансирането. В момента заседаваме в една комисия, която е създадена специално за да се дискутира финансирането. И аз лично не останах с никаква остава за това как точно ще решите въпроса с финансирането на тези проблеми. И освен това, подозирам, че а, стратегията за финансиране ще е публично-частно партньорство, а тези публично-частни партньорства са най-лошия вариант, защото те създават много голям а, публичен дълг. Така че искам да чуя мнението на комисията, какво смятате за подобни партньорства. Практически е невъзможно да се говори за намаляване на публичния дълг и същевременно да предлагаме като решение на този проблем публично-частните партньорства. Втория проблем е свързан с въпросите на ефективността. Не е толкова трудно да се постигнат целите, които сме си задали до 2020. Но знаем обаче, че целта за енергийна ефективност няма да бъде лесно постигната. И защо? Защото за разлика от другите критерии и цели, които сме си поставили, тази цел не е европейска, тя зависи от отделните страни членки. За това искам да знам до кога, доколко дълго в бъдеще няма да имаме възможност да задаваме евро... цели на европейско ниво за енергийна ефективност. Ще оставим ли страните членки да си изпълняват целите, ако те могат, за да се постигнат тези 20%, които търсим за енергийна ефективност? И е, за да приключа, мисля, че въпроса за енергийната ефективност трябва да се разглежда на европейско ниво и то с оглед на градовете. Имаме много инструменти, които можем да използваме. Градовете, общинските власти могат да използват инструменти за програми за саниране на сгради, за постигане на енергийна ефективност. Обаче в момента тези възможности не са обединени в един строен европейски проект, който да има своего рода ефект на домино за саниране на околната среда. Помислете си колко работни места могат да бъдат създадени. И то не е елементарни, неквалифицирани работни места – малки и средни предприятия могат да имат огромна полза от дейности по саниране на сгради. Така че ако говорим за енергийна ефективност и повишаването и трябва да мислим как да подобрим условията в градовете, в регионите. И не можем да оставим тази цел само на страните членки. Не е възможно, няма смисъл. Та искам да чуя дали господин комисар имате различни амбиции в това отношение. Ники Цавела. И последният ни оратор, госпожа Цавела. Благодаря, госпожо председател. Имам два коментара. Първо, сигурна съм, че Генерална дирекция енергетика е направила предварителна оценка на средствата, т.е. че знае какви са приходите от инвестициите в енергетиката, както и че е наясно Какви са празнотите в финансирането и какви средства ще са необходими за попълването им. Доколкото знам, тези празноти ще бъдат попълнени с извънбюджетни средства. Необходими са такива средства за осъществяване на мащабни инвестиции в инфраструктура. Какви ще са източниците на извънбюджетните средства? Предполагам, че това ще бъде или частният сектор, или сътрудничество между частния и публичния сектор. Председателят на Европейската комисия, господин Барозо, упомена и европейските проектни облигации като двигател, инструмент за финансирането на мащабни европейски проекти. Енергетиката е много подходящ сектор за прилагането на инструмента на европейските проектни облигации. С това е свързан и въпросът ми към господин комисаря. Уверена съм, господин комисар, че ще обмислите възможностите за разработването на европейски проектни облигации по примера на корпоративните облигации. Искам да знам на какъв етап от работата се намирате в тази област. Моето впечатление е, че европейските проектни облигации са опоменати в бюджетния преглед на комисията. Вторият ми коментар – Всички стигнахме до заключението, че инвестициите в енергетиката са особено скъпи, защото Европа не разполага с собствени енергийни източници, поне не разполага с такива в краткосрочен и средносрочен план – Свидетели сме на кризата в Египет. Ако тази криза окаже така наречения ефект на доминото върху арабските държави, най-вече върху държавите в Северна Африка, то тогава Южният коридор и Централна Европа ще са изправени пред огромни проблеми. Какво трябва да предприемем? Трябва да проучим възможностите за собствени енергийни източници. Затова имам следния въпрос към вас. Предоставяме ли финансиране и стимули на частни дружества за проучване на възможностите за намиране на нови енергийни източници, на собствени енергийни източници? Наскоро чух за добив на природен газ на границата между Кипър а, и Израел. Той и може да се добива в огромни количества. За това искам да ви запитам, господин комисар, смятате ли да предоставяте стимули на частния сектор, така че Европа да разполага с собствени енергийни източници? Председателят, благодаря ви. С това приключваме сесията за въпроси от страна на политическите групи. Имам пред себе си много дълъг списък с оратори, в който са внесени предимно колеги от политическата група на либералите. Какво ще направим сега? Ще дам думата на още трима от вас по за една минута. Госпожа Ива Скотманис, Богослав Либерацки, и Ян Улбрихт. Всеки от вас разполага с по една минута. След това ще дадем думата на господин комисаря за отговори. А след това ще продължим с списъка на желаящите да се изкажат, но само ако имаме време. Ако нямаме време, то колегите просто няма да имат възможност да се изкажат. Раймер. Госпожо председател, може би нямаме друг изход, но бих предложил, ако колегите, които са на списъка, имат различни въпроси от зададените до този момент, да ги предоставят на секретарията. И така, господин комисарят ще има възможност да ни отговори през идните дни. Председателят. Господин комисарят така или иначе се ангажира да даде писмен отговор на всички въпроси, на които няма да може да отговори днес. Така че няма да има проблем с това. И сега трима оратори по за една минута. Е, Аз имам два въпроса, господин комисар. Първо, ако погледнете е, към бюджета 2011, няма много пари, 0,5 милиард. Е, доста по-малко от 2010. Извънредните средства, които ви бяха дадени от е, структурните фондове и фонда за земеделието, искам да попитам следното. Къде ще отидете? Вие ще получите парите и резултата ще е нулев, защото няма нищо предвидено. Каква е системата? Как е, се развиват е, тези проекти? В един момент ще започнем да питаме и каква е ефективността на тези проекти. И второ, един от а, е, примерите за общи енергийни проекти беше с а, е, Литва. Предходният комисар се занимаваше с това и искам да попитам реалистично как върви този проект. Следващият оратор Богослав Либерацки. Благодаря, госпожо председател. Съвсем кратък е, въпрос. Е, диверсифицирането на енергийните източници. Може ли да коментирате малко в е, повече подробности по отношение на географското дивер... диверс... диверсифициране? Как ще можете да окажете подкрепа в това отношение? Добре, много добра дисциплина. Ян. Благодаря, господин комисар. Е енергетично в Буден. Два въпроса. Първо, оценката за това как се осъществява санирането на сградите. Говорите за спестяване на енергия посредством саниране на сгради. Докъде се е стигнало с тези проекти? Какво се получава като резултат? Второ, знам, че една от вашите генерални дирекции подкрепа идеята да има конвенция за енергията. Имате ли предвидени финансови средства в подкрепа на градове, които искат да редуцират емисиите си? Да, благодаря. Господин комисар, заповядайте за отговор. Уважаеми дами и господа, към момента моята задача се състои в това да правя предложения в областта на енергетиката за това какви програми и проекти през следващия бюджетен период ще могат да продължат европеизацията на европейската енергийна политика. Така че в крайна сметка ще се получи, по, ще се получат повече предложения, отколкото могат да бъдат отразени в бюджета. Но би било грешка, ако изобщо не работя по някои амбициозни проекти в сравнение с други области на бюджета, селско стопанство, развойна дейност, структурни програми, инфраструктурни програми, трябва да се направи баланс и вече държавите членки трябва да кажат своята дума как ще се развива общият обем на бюджета. Миналата седмица чухме някои държави членки, имахме преговори през декември по този въпрос. Това, за което говоря в момента, го казвам по, обобщ... по убеждение европеизираната и интегрирана енергийна политика ще създаде допълнителна стойност в Европа в много други области. Що се отнася до ефективността, един депутат много правилно каза, че енергийната ефективност се постига не на ниво Европа, а на ниво държава и град. Това се отнася и за намаляването на емисиите от въглероден двуокис. Отнася се и за много други неща. Ние можем тук в тази сграда да повишим ефективността, обаче работата е това да стане в общините. Пак давам примера с, сградите. Санирането на една сграда може да бъде много важно. Моето предположение е, че консолидирането на бюджета с което се занимават повечето държави членки в момента, има тенденцията да доведе до съкръщаване на разходите за саниране на частни и публични сгради. Така че ако нашите структурни програми предлагат стимули, то регионите, общините ще освояват тези средства и ще бъдат принудени да не съкръщават националните си бюджетни средства за тази цел. Ето това е един разумен стимул, който може да създаде европейският бюджет, за да може да се а, оформят тези приоритети на регионално и общинско ниво. Защото нека не се лъжем, който са ни разграда днес, днес харчи пари, а ползата ще дойде след, през следващите 40 години. С други думи, нашето поколение трябва да се ангажира с инвестиции сега, заради бъдещето на децата си след 20, 30, 40 години. Ето това би било първия случай на обратно съотношение между поколенията. Вместо да си облегчаваме живота, сега можем да инвестираме в енергийна ефективност и да, зани... да намалим разходите на своите деца в бъдеще. А така ще служим и на идеята за опазване на околната среда. Темата за изследователската и развойна дейност. Парламентът има право да каже всичко. Аз не смятам, че има глупави депутати, така че моля да не се употребява думата глупави предложения или глупаво мнозинство в парламента, както направихте вие преди малко. Но след като парламентът ми а, препоръчва да се откаже от проекта ИТЕР, добре ще го направя, но смятам, че не е разумно. Толкова години сме работили по този проект. Нека поне да направим равносметка на ИТЕР и да видим дали ще е, се превърне в стандарт. Сега, моите уважение, вие сте мълцинство. Демокра... Демокрацията изисква да приемаме мнението на мнозинството. Китайците, руснаците и американците не биха гледали сериозно на нас, ако се откажем от този проект. Това би било пример за това, че на европейците не може да се разчита в рамките на глобални развойни проекти. Така че молбата ми е да, из, е, да, да не задаваме въпроса или ИТЕР, или е, фундаментални изследвания. Така че е, развойната дейност е важен момент от работата на европейско ниво. Сега, за инфраструктурата – Нека още веднъж да кажа. Изследователската и развойната дейност е въпрос на бюджета. Енергийната ефективност и съфинансирането също е бюджетен въпрос. Но когато говорим за инфраструктура, суперпреносни е, мрежи, колектори, е, складови, складове за съхранение и така нататък, и постига пазарни дялове по този неща, смятам, че такава една инфраструктура логично може да се финансира от частния бизнес. Още повече, че излиза по-ефтино. Значи трябва да сравним какво искат структурните банки, какво иска Европейската инвестиционна банка, какво искат спестовните каци? Искат а, печалба, лихва. Ако няма такава печалба, лихвата за онези, които купуват а, облигациите, ще бъде по-ниска от лихвата, която държавите членки биха плащали, ако задлъжнеят на международния финансов пазар. Така че смятам, че тези инфраструктурни проекти могат да се финансират и чрез обликации. Въпреки това, същевременно съм съгласен, че в крайна сметка под чертата това ще излезе по-ефтино от чисто бюджетен разчет. Във всички случаи съм готов да обсъждам въпроса и в комисията все още се обсъжда дали да предложим това решение на държавите членки. Естествено, че в инфраструктурата ще се направи приоритизацията този 1 трилион не се отнася до 2020 година само, а става въпрос за инфраструктурата изобщо. Преносни мрежи и така нататък. Самите е, е, преносни мрежи са малък процент от всичко това. До половината те ще се самофинансират на пазара. Така че трябва да се създадат и стимули за съфинансиране. За това предложението ми беше, че средният размер, който се осъществява по конюнктурната програма, това бяха 2,4 милиарда вече освоени за съфинансиране на проекти. Тези за три години това са 800 милиона на година. Аз си представям, че може да се стигне с годишен, годишна сума до 1 милиард, която вече в рамките на съфинансирането ще може да се освоява. 2015 изоляцион in Inseln zu тук ще спомена Балтийските държави. Не може държави членки 100% да зависят от трета държава в областта на енергийните си доставки. Ето защо е необходима диверсификация и интеграция. За това са необходими такива връзки, каквито има в балтийските държави. Миналото лято вие приехте директивата за снабдяване с газ – която пред, изисква всяка държава членка да има резерви складирани за 30 дни газ. А, за 30 дни не е лошо, но 30 дни по 27 държави би било още по-добре, ако има възможност за взаимна заменяемост там, където има нужно, нужда. То тогава една държава членка с складиран газ за 30 дни може в продължение на цяла година да помага на другите. Значи интегриран пазар, а, връзки между мрежите, съфинансиране, включително с облигации, които по мое мнение биха могли да да послужат. Работим по пътната карта за 2050 година. Тя ще ви бъде представена, придружена с много альтернативи и въпроси. И ако вие се насочите към превес на альтернативните източници, аз само мога да се съглася с вас, но без складиране на резерви това няма да е възможно. И ето това е важният изследователски въпрос. Как можем да складираме електрически ток? Защото можем да складираме а, хляб, въглища, газ, вино, какво ли не, но електроенергия някак си не можем да складираме освен разбира се, водните електроцентрали да имат воден резерв. Ето Норвегия, наша партньорска държава, Австрия с Алпите, Франция, която има за партньор Швейцария, Западните Балкани. Там можем да се дадем помпени водни резерви, нещо, което ще е необходимо и в светлината на Натура 2000. Днес няма да задълбавам по тази тема. А, например, австрийците е, на връх Капун са готови да построят нови помпени станции, но после токът трябва да отиде, електроенергията трябва да отиде в град Линц и да се построи съответния а, по, а, съответната преносна инсталация, електропровод. А, има още нещо важно, да не говорим, разбира се, за складирането, улавянето и складирането на а, водород. Но вие говорите за 20% възобновяеми а, източници. А, Що се отнася до първото поколение биогорива в областта на транспорта, лично аз не съм особено вълдушевен. Тогава имаше е, така поставена цел от 10% а, е, на европейско ниво поставена. Явно не е била дообмислена. Сега трябва да водим дебат по този въпрос. И сега питам, можете ли да си представите Франция, страна, членка, която аз много обичам, че една Франция след 40 години ще прояви готовност да има 40% възобновяеми източници. Можете ли да си представите, че една Полша ще се съгласи след 40 години да има 90% енерго... Е, възобновяеми източници и нищо на въглища. Ето за това казвам, трябва да се търсят решения приемливи за всички държави членки. Може би, разбира се, 0% емисии на въглероден двокис а, и след това електроенергия от въглища и газ с улавяне и складиране на въглеводорода. Някакви подобни варианти биха били по-приемливи за държави членки. Това са изключително интересни въпроси. Те ще бъдат кръгълните камъни на нашата пътна карта, която ще предложим на вас, специалистите в парламента. Това бяха моите кратки отговори. Разбира се, не бяха пълни, но а, часовникът а, тик-така. Ние ще а съберем останалите въпроси, ще им отговорим. Съзнавам, че сме едва в началото на един дебат, който очаквам с радост и нетърпение. Председателката, благодаря господин Етингер, благодаря ви, че дойдохте, отделихте ни време, благодарим за вече дадените отговори и за готовността да отговорите допълнително и писменно на останалите въпроси. Преди да дам думата на Салвадор за обобщение, искам да кажа, да кажа кои колеги са се записали в списъка за изказвания, като помоля колегите да формулират писменно въпросите си, да ги дадат на секретарята. Това са следните имена. Пилар Дел Кастио. Die vier möchte ich... Тези четири, четири колеги искам да помоля да запишат по въпросите си и да ги предадат на секретарията Салвадор. Sí, gracias, eh, presidenta, y estaba agradeciendo la presencia. Благодаря, госпожо председател. Бих желал също да благодаря сърдечно на господин Йотингер за подробното изложение и за отговорите на въпросите. Той е прав, като твърди, че ни предстои дълъг процес, тъй като както въпросите, така и отговорите, които ни занимават на първия етап от оценката на комисията са едва началото на този процес. Европейският парламент след по-малко от месец ще трябва да излезе с предложение което да представи на всички членове на парламентарните комисии и на всички политически групи. Господин комисарят напълно правилно подчерта, че ни трябват, може би, по-малко, но по-широко обхватни приоритети. Не е ясно как точно ще протече процесът на извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали, например. Съгласен съм с колегите, че трябва да произвеждаме по-екологично чиста енергия, но същевременно трябва да бъдем и по-конкурентоспособни. Всички сме съгласни и с това, че енергийната политика трябва да бъде поставена на европейско ниво, както и че са ни необходими крупни инвестиции. Те са необходими не само за прилагането на стратегията Европа 2020, но и за изпълнението на средносрочната стратегия в областта на енергетиката. Това са така наречените цели 20-20-20. Има някои държави членки, които все още се противят на прилагането на тази стратегия. При прегледа на бюджета бяха заделени 1 милиард евро за бюджетни кредити за плащания. Това несъмнено е предизвикателство от финансова гледна точка за Европейския съюз. Финансирането е особено голямо предизвикателство, като се вземе предвид и развитието по отношение на националните бюджети. За това трябва да се постигне баланс между приоритетите на комисаря, желанията на политическите групи и бюджетната ситуация в държавите членки. За това за следващата финансова перспектива трябва да сме по-активни. Говорихме за частните инвеститори, за бюджетното основание за финансиране на енергетиката. В тези две области ни е необходима солидна правна рамка. Необходимо ни е също така и публично финансиране. Какви ще са приоритетите в областта на енергетиката? Трябва ли те да бъдат изпълнявани от правителствата на държавите членки? Мисля, че в тази област трябва да очертаем ясни приоритети и ясни цели по отношение на бюджета на Европейския съюз. Аз лично залагам на общностния метод. За мен това е основният инструмент за финансиране на областта на енергетиката. Откъде да се осигурят необходимите за тази област средства? Този въпрос ще занимава нашата комисия и с оглед на предстоящата финансова перспектива. Говорим за економии на енергия, за енергийна ефективност. Разбира се, економиите на енергия са един от първите източници на финансиране. Можем обаче да провеждаме и нови политики, например под формата на въвеждането на еврооблигации. Много усилено се говори за тях, особено по отношение на финансирането на инфраструктурните мерки в областта на транспорта. Но може би разчитаме прекалено много на тези облигации. Особено като имаме предвид, че все още не знаем с какви структурни средства ще разполага в бъдеще Европейската инвестиционна банка. Това е един недостатък, на който трябва да отделим внимание тук в нашата комисия. А именно, дали ще бъдат достатъчни еврооблигациите и средствата на Европейската инвестиционна банка. И нека накрая изложа личното си становище по отношение на кохезионната политика, структурната политика и политиката в областта на енергетиката. Ако искаме да хармонизираме тези три области, то ще сме изправени пред проблем от концептуална гледна точка. Трябва да решим този проблем с помощта на комисар Хан. Или ще трябва да променим регионалната политика, или държави, които получават значителни структурни средства, ще трябва единствени да могат да ги инвестират в областта на енергетиката, например в областта на постигането на взаимосвързаност на мрежите. Ако искаме да обвържем регионалната и кохезионната политика с целите за сектора на енергетиката, трябва много внимателно да разгледаме ролята на структурната политика – най-вече с оглед на финансирането на взаимосвързаността на енергийните мрежи или с финансирането на инфраструктурни мерки. Кохезионните и структурните фондове не могат вече да осигуряват средства за всички области на дейност на Европейския съюз. Не могат да осигуряват средства за всички очертани области, ако не се постигне хармонизиране между тези три области на политики. За целта трябва да обсъдим въпроса още веднъж с комисар Хан. Господин комисарят да говори и за програмата ИТЕР. Повечето от нас, доколкото знам, са съгласни с финансирането на тази програма. Ще трябва обаче още веднъж ясно да посочим, че тази програма се финансира със средства първоначално заделени за земеделието, а това няма нищо общо с добра политика в областта на енергетиката. Благодаря ви. Благодаря ти, Салвадор. Смятам, че има много неща, които трябва да обмислим, така да добрите идеи на комисаря Оетингер и да ги осъществим. Трябва да видим преди всичко как те могат да се отразят в бюджета. Мисля, че комисарят ще се нуждае от повече усилия да убеди държавите членки, отколкото нас. Сега ще ми позволите да премина към следващата точка от дневния ред. Малко започваме да изоставаме от времето, но надявам се можем да наваксаме закъснението. Добре дошъл сред нас на Дейвид О'Саливан на немски се казва генерален секретар, на български главен изпълнителен директор на Европейската служба за външна дейност или Chief Operating Officer, каквото и да значи това. Генералният секретар управлява администрацията обикновено, както всички знаем – Знаете, че е така и в Комитета на регионите, в Економическия и социален комитет, както и да е. Това е въпрос на титулуване. Но във всички случаи разполагаме с половин час, за да разговаряме с господин Осъливан за Европейската служба за външни действия ЕСВД, нов орган в Европейския съюз с нови задачи, не ли до сега органът ще работи с персонал от трите досегашни институции. Той има политически ръководител, която е и заместник председател на Европейската комисия и външен министър на съвета. Много добре знам, че външен министър не е правилната дума. Не веднъж в нашата комисия сме разговаряли за устройството на СВД и нейното отражение върху бъдещите е, финанси, какви ще са разходите, какви ще са последствията за бюджета, какви прехвърляния на разходи по други пера съществуват и какво е евентуалното въздействие на създаването на Европейска служба за външни действия върху останалите 27 външни министерства. Винаги сме казвали, че е, ЕСВД не може да бъде 28 Министерство на външните работи. Това не би било нито ефективно, нито ефикасно. Но как могат да се съчетаят е, функциите, как могат да се спестят средства. Неведнъж сме задавали този въпрос, до сега отговор не сме получили, но може би в 10-те минути, които ще предоставим на Дейвид Съливан, преди колегите да зададат своите въпроси, той ще успее да ни отговори. Сега вече въпросите няма да бъдат впрочем по политически групи, нямаме толкова време, просто който има въпрос във връзка с СВД да се запише. Трима, петима станаха за да можем да отговорим на въпросите. Сега, Дейвид О. Саливан, имате думата 10 минути да ни въведете в темата. Well, much, благодаря, госпожо председател. Много съм благодарен за възможността да обясня е, за нашата служба. Много съжалявам, ако им, заглавието на моя пост ви създава трудности. Е, всъщност, е, да на английски е Chief Operating Officer, т.е. аз отговарям за всичко, което не действа или действа като главен изпълнителен директор. С влизането в е, сила на Лисабонския договор и с помощта и голямото сътрудничество на парламента, госпожа Катрин Аштън се опита много бързо да създаде е, службата и да започне тя да функционира. Бе предвидено това, разбира се, още в проекта за Конституция и после в Лисабонския договор. Една от нашите основни задачи е да създадем именно тази структура. Както знаете, става дума предимно да се обединят съществуващите ресурси. Искам да подчертая именно това. Тоест, съставните части на службата за външна дейност вече съществуваше и средствата вече бяха на лице, било то през бюджета на комисията или на съвета. И е, съответно персонала се състои от персонал на комисията и от е, секретарята на съвета. Разбира се, има и е, мрежа от представителства в 137 страни, където има представителства или делегации на комисията и от декември 2009 те вече работят като делегации на Европейския съюз. Освен това, ние имаме ангажимент да интегрираме в службата и много голям част от персонал, който идва от националните външни министерства до 2013 година. Една трета от персонала ще са представители на националните дипломатически служби, които ще работят на временни договори от 4 години. Създаването на службата е всъщност това, което случва в момента. Тоест, ние набираме персонал, един, едно от предизвикателствата е че хората все още се помещават в 7 или 8 сгради в съвета, разделени между съвета, комисията, секретарията, така. Виждам тук познати хора, които следваха дебата в бюджетната комисия, където поставихме въпроса да имаме едно, една сграда, така че да можем да създадем добре функционираща служба. Първия проблем, естествено, е, е какво допълнително като полза носи тази служба. Ние не сме 28-та служба, както каза председателя. Ние имаме за цел да добавим е, допълнителни ползи и да работим в е, тясна връзка с е, представителствата на страните членки, т.е. 27-те посолства, а понякога и по-малко от 27, в зависимост от стратегическата важност на столицата, където те се помещават. Та нашата цел е да получим максимален синтез между е, капацитета на място, т.е. персонала на комисията, секретарята на съвета. Е, знам, че понякога е факт, че тъй като са институт институционално разделени. Тези две институции не винаги работят в достатъчен а, синхрон. И сега се опитваме да обединим техните действия, за да има много по-голяма последователност и интеграция в работата на отделните инструменти. Било инструмента за развитие, или е, инструментите, които финансират граждански и военни операции или помощта за развитие и така нататък. Знаете, има и отделни бюджет, който се управлява от комисията и така нататък. Надяваме се, че по този начин ще постигнем повече ефективност, ще бъдем по-ефикасни и ще можем общо да употребяваме наличните инструменти в интерес на целите на службата. Тоест, да обединим и общностното измерение е, в лицето на проектите на комисията и е, представителството на страните членки в лицето на съвета на политическо ниво. Що се отнася до бъдещия ни бюджет, мисля, че комисар Пибалк ще ще говори по-късно сутринта за гледащата на комисията по раздел 4 и е, средствата по финансовата рамка за външна дейност. Службата е, за външна дейност е, дава своя признос към този процес на размишления. Ние преди ще представим също и нашата идея за бъдещите финансови, финансова перспектива, така че аз няма да коментирам това. Комисар Пибал ще даде политическото схващане, политическото гледище и нашата служба ще работи в тази посока. А по отношение на административния бюджет, няма допълнителни разходи. Има, разбира се, известни начални е, разходи. Е, дадоха ни бяха допълнителни постове, за да се засилият е, представителствата и, и както знаят хората от комисията по бюджета, има и начални разходи за преместване на хората от една сграда в друга, но най-общо казано, ние просто обединяваме разходите в един бюджет, който ще е бюджета на Европейската служба за външни действия и той вече в 2012 година ще бъде представен като отделен бюджет. Ние консолидираме средства, които вече се намираха в перата на бюджета или на комисията, или на генералния секретарят на съвета. Така че ние не е, създаваме допълнителни разходи за дънакоплаците и ако постигнем тези цел за 10% ефективност на средствата, което иска от нас бюджетният орган, ще е, можем е, да постигнем и спестявания, а също така и да осигурим нов персонал за някои допълнителни функции, примерно за председателствата в Брюксел, защото знаете, че е, вече е, няма в, е, по отношение на външното работи, няма сменещо се председателство. Винаги персонал от нашата дирекция ще председателства Комисията за външна дейност и Катрин Аштан винаги ще бъде постоянно представител, така че ще има известни разходи за разработване на програмата за външна дейност. В делегациите това за нас като координираща роля бе поемането на координиращата роля всъщност бе една допълнителна работа за нас. Преди това се извършваше от председателството. Ние поемаме тази работа от името на цялия Европейски съюз и вече осъществяваме дейност за обмен на информация между страните членки, които имат представителства на място и тези, които нямат. И въобще поемаме ред функции, които преди това се извършваха от сменящото се председателство на Европейския съюз. Тоест, нашата служба внася по-голяма последователност и рационализира използването на средствата. Не казвам, че в финансови измерения това, о, разликата е огромна, защото в края на кращата общ, общите суми са относително малки, но все пак крачката е важна. Що се отнася до въпроса, който ние всички си задаваме, а именно какви ще са средносрочните и дългосрочни последици от тази служба за националната дипломация, мисля, че този въпрос в момента стои без отговор. Ние не сме е, създадени за да изместим националните дипломатически служби, но ако се окаже, че ние имаме своята тежест, може би страните членки ще пригодят своето мислене относно е, дипломатическите си политика в трети страни. Как могат да използват те делегациите на Европейския съюз, е, как могат да се възползват от логистичната ни подкрепа и така нататък. Това са идеи, които според мен постепенно ще се появят. Но нека да бъде ясно, че ние нямаме за цел да правим това. Ние в момента се изграждаме, имаме за цел да докажем, че ще вършим работа и ще изпълняваме целите, които поставя съвета и парламент и съвет. А, спирам до тук, госпожо председател. Просто ви давам така съвсем първ поглед между на въпросите и проблемите, с които се сблъскаме в момента. Председателят, благодаря ви. Бяхте наистина кратък. Мисля, че още на този момент можем да направим обобщение на изложението ви. Економиите от страна на държавите членки все още са въпрос на бъдещо развитие. Не е ясно дали ще бъдат реализирани. Водихме разговори за добавените ползи от дейността на СВД. Още тогава изтъкнахме, че трябва да се реализират економии. Вие пък сега заявихте, че първо трябва да се докаже ползата от дейността ви и след това могат да се реализират економии. Предстои ни изложението на следващия комисар, но преди това нека погледнем списъка с ораторите. Седем желаящи да вземат думата. Всеки от вас ще разполага с по една минута, за да имаме време и за отговорите. Първият оратор ще бъда съвсем кратка, тъй като вече нерядко сме говорили за СВТ. С задоволство отбелязваме, че службата смята да предприеме функции по консолидиране на дейността. Мисля, че това трябва да се приветства. Надяваме се, че ефектът от това консолидиране ще бъде значителен. Още повече, че работата на службата няма да е лека но важно е да се постигне хармонизиране на вътрешните структури, тъй като СВД има три пъти повече функции от германското дипломатическо представителство, например. Смятам, че един от основните недостатъци на службата се състои в това, че още при създаването й не се говореше за функциите й. Говорихме много повече за дейностите в областта на одита, но не и за функциите, така както са заложени в учредителните договори. Мисля, че сега е момента да се съсредоточим върху задачите на службата, например по отношение на консулските служби. Добре ще бъде да ни представите и конкретни насоки за работата си в отделните държави членки. Председателят Гьоран Ферм. Благодаря. Е, въпросът, който се спомена тук за евентуални спестявания от страна на страните членки, това е много важен въпрос, но труден да се осъществи. Защото не е само административен въпрос, а и политик, политически защото страните членки не са сигурни, че могат да имат доверие на тази служба. Вие вероятно ще трябва да пожертвате част от независимостта си. Тоест въпросът е чисто политически. С споразумението от Мадрид и после резолюцията на Европейския парламент ние поставихме някои въпроси, оставихме известни средства в резерв – и тези въпроси са не само краткосрочни, но и дългосрочни. Та въпросът ми е какво се случва с този резерв? Кога е, Европейския парламент ще бъде консултиран по въпросите за персонала на службата, защото има сложния проблем с географското е, равновесие, равновесието между половете. Освен това, ние е, изказахме забележка за е, назначаване на е, граждански лица, на граждански постове, т.е. да не се включват твърде много представители на военните. Та въпросът е къде е прозрачността? Къде сме по този въпрос? А също така специалните представители, какво се случва с тях – и накрая финансовата перспектива 2012-13 има увеличение всяка година с 5 7%. Как е, точно службата ви ще е, поеме тези оперативни разходи? ако нямате достатъчно средства за административни разходи. Е, Обръщам се към е, членовете на моята политическа група. Не пресрочвайте. Аниенсе. Благодаря, Юта. Първо искам да благодаря на господин Саливан за разясненията, които ни даде. Сигурна съм, че ще поставим много въпроси във връзка с економиите във връзка с това как те да бъдат отразени в националните бюджети. Въпросът ми е следният. Колко дипломатични, колко предпазливи ще бъдете в рамките на тази процедура по излагане на средствата, които ще са ви необходими? Защото говорим за дейността ви до 2020 година. Как разработването на програми от страна на комисията ще се отрази върху вашата дейност? Как смятате да представите цялостна визия за това как ще бъдат разпределени отделните постове и отговорности в бъдеще? Председателят благодаря. Следващият оратор Франциска Брантнер. Благодаря ви, Искам само да подчертая и да обясня защо искам да се направи разликата между генерален секретар и изпълнителен директор. Беше голям спор, когато водихме пребор. А, сега, Дипломацията е в криза с Wikileaks и всичко това, което служи. Решенията се вземат по начин, по който е, не е достатъчно ясно какво се случва. Хората от дипломатическите служби пишат грами, които после излизат в общественото пространство. И един от проблемите е управлението в условия на кризи, особено гражданското управление. Смятам, че трябва да има повече персонал за това. Също е, консулските служби и въпросите за човешки права. Е, знам, че се борите за ефективност от 10%, но все пак трябва да отразите и новите си области на приоритети и трябва да бъдем реалистични, че ние не можем да искаме намаления в следващите 2-3 години, защото вие те първа трябва да поемете и толкова много отговорности от председателството на Европейския съюз. Та въпросът ми е, имате ли намерение да назначите и допълнителен персонал? Uh, you, uh, uh... Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се концентрирам по въпросите на 2020 и 2025 и така нататък. И искам да попитам дали Европейския съвет ще прилага разпоредбите на Европейския договор за дългосрочно оценка на разходите. Знаете, че раздел 4 от бюджета винаги е подценен, никога няма достатъчно средства в него. Може би сега трябва да имаме по-добра идея какво ще ни се наложи да разходваме а, и да обмисляме и ред а, тенденции. Говори се, че а, ще има повече а, развитие, повече сили ще придобиват, повече мощ ще придобиват а, азиатските източни страни. Така че ние трябва да отчитаме и това. Трябва да адаптираме и разходите си, а не да действаме на парче. Äh, Благодаря, действително е така. Винаги имаме недостиг на финансиране и нямам очаквания в бъдеще нещата да се подобрят. Сега, ако започнем да, обс... да... да ако се вгледаме в дебата за Северна Африка и за Близкия изток, започвам да се плаша за нашия бюджет. Мигел Портас. Имам един така първи въпрос, а той е следния. Как преценявате възможността как преценявате е, е, възможността да се създаде борт на всички, които работят заедно? Това ще улесни работата. Но е, от друга страна, говорите за сграда, сграда, която трябва да се наеме за повече от 23 години и то така с една брутална, бих казал, структура на разходите във времена, когато трябва да се осъществяват економии. Това има и символно значение, нека да не се лъжем. Не мога да разбера как е възможно да се даде такова значение на СВД, е след което да се започне и борба с обществеността, докато правителствата са притиснати от нуждата да економисват. И още нещо, доста скептичен и загрижен съм, че е, тази служба в крайна сметка наистина ще се превърне в 28-о външно министерство. Все ми се щеше да чуя вашата ясна стратегия по отношение на това как да е, заместите някои задачи на външните министерства. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка. Говорим за външни отношения на Европейския съюз. Позоваваме се на Лизабонския договор и а, разпоредбите, които трябва да прилагаме, за да поддържаме а, така доверието на, в света към Европейския съюз. А, образа на Европейския съюз. Европейския съюз е най-големия донор на средства за развиващи се страни. Средствата за помощ за развиващите се страни са едни от най-сериозните, които разходва Европейския съюз. А, обаче е, ще работи и във външнополитическата област. Няма, това няма да бъде политика на, вис, на най-високо ниво. Имаме си Европейска комисия, която ежегодно определя подпомагането, Европейската инвестиционна банка предоставя средствата. Въобще те си имат свой рефор, докато СВД ще има грижата проектите на комисията и Европейската инвестиционна банка да се осъществяват успешно. Може би трябва да поговорим за още управление на играчите. Може би трябва да има едно единствено бюро, да кажем, в, за страните, в които Европейския съюз има дейност. Може би трябва да направим работна група между парламента и останалите е, играчи, които е, споменах. Председателката, благодаря. Мистер, господин Осаливан, надявам се, че ще успеете да отговорите поне на някои от зададените въпроси. Със сигурност няма да успеете да отговорите на всички за времето, което ви остава, но давайте. Well, chair, I... Not... Благодаря, госпожо председател. Аз няма да бъда неуважителен да не отговоря, няма и да ви отнемам прекалено много време. Ще се опитам така да се движа по средата. Затова, моля, дайте ми знак, когато смятате, че съм прекалила с времето. Защото, действително, твърде много въпроси бяха поставени и мога да отговарям, ако трябва да се дискутират подробности, цели часове. По първия въпрос на господин Грестрел, разбира се, напълно съм съгласен, че трябва ясно да се дефинира нашата мисия и нашите задачи. Е, ние сме наследници, разбира се, на ред е, задачи, които трябва да бъдат, по които трябва да бъде работено и от комисията, и от секретарията на съвета, делегациите, които са си на място и работят. И едно от първите ми предизвикателства е да има последователност, да продължим да вършим нещата, които сме вършили възможно най-добре като това не е всичко, заместник е, председател на комисията госпожа Аштан ясно каза, че е, същевременно трябва да е, изготвим и приоритети и да решим на какво ще сложим акцент в бъдеще и кои дейности не са най-важни. Така че това е, е въпрос, който дискутираме, обмисляме и освен това се справяме и с е, предизвикателството да се изградим, да осъществим е, последователност в нашата дейност и това не е толкова лесно. А, Последващия въпрос за географския баланс, за равновесието между половете. Разбира се, това е предизвикателство, особено от това да има представители на двата пола. Ние, разбира сме, сме за равните възможности. Е, структурата, която наследихме от комисията и от секретарията на съвета, а и от националните дипломатически служби, вече там дисбалансът е много сериозен. И ние се опитваме да се справим. Е, Катяща абсолютно настоява за това и ще се опитваме да постигаме по-добри резултати от институциите, от които произлязохме. Има въпроси, с които няма да се занимая сега Например, е, въпроса за планирането. Знам, че съвета излезе с е, реакция за това, за инструмента за стабилност. Има, има неща, с които можем да се справим, но реалният въпрос е на къде ще се движим до 2020 година. Мисля, че комисар Пига Балк ще ви е, покаже на къде, къде се движи комисията, т.е. как смятаме да поемем предизвикателствата на 21 век, как да отчетеме тази, е, тази смяна на мощта в е, географски измерения – как да се справим с проблемите на индивидуални страни, които действат на място. Естествено, че ние, действайки на общностно ниво, бихме могли да се справим по-добре, но все пак хората искат да имат и своята независимост, така че трябва да се търси едно равновесие, трябва да имаме и съответните инструменти, за да постигаме това. Това са въпросите, които ни занимават за следващия период. И абсолютно е вярно, че трябва да има оценка, трябва да има процес на оценка на сменящите се приоритети. Едно от моите заключения е, че човек никога не може да предвиди бъдещето и никога не знаете къде ще се случи следващата криза. Така че, когато се предвиждат пари за следващите 5 години или какъвто е срока на финансовата рамка, изведнъж ще се окаже, че има нови ситуации, нови кризи и че няма средства да се справяме с тях. Така че, как да комбинираме това, което има желание да се постигне парламента? Факт е, че трябва да се планира, но трябва да има и гъвкавост, за да можем да се справяме с ново възникнали кризи. И това може да стане само ако има възможност да се добавя към сумите, с които вече разполагаме. Това е едно от предизвикателствата за следващия период. Госпожа Брантнер зададе въпрос за управление на кризите, на цивилните, на граждански кризи. Действително много е важно. Нашата органиграма още не отразява този аспект. Е, смятаме те първа да проучваме въпроса и да излезем с предложения за структуриране на този аспект на нашата работа. За момента следваме съществуващата структура, но във всички случаи мислим по въпроса и ще ви уведомим. По въпроса за 10% ефективност, естествено тези спестявания ние ще ги е, прехвърлим в области, където има нужда за разработване, билота на сигурността, на други политики, в области, където е необходимо да има персонал, който в момента не е предвиден. Тоест, ние е, резултатите от е, спестяването на персонала между секретарята на съвета и комисията ще бъдат прехвалени в друга сградата дискусията е голяма. Мога само да кажа, че в края на креща няма да има допълнителни разходи. Просто въпрос е хората да се намират в една и съща сграда. Средствата ще са същите за данокоплатеца. Просто хората трябва да бъдат в една и съща сграда. Ние определено не сме 28-та ческа служба, т.е. ние трябва да даваме допълнителни ползи. Смятам, че с задачите, които наследихме, това е така, но сега вече поемаме и задачи от сменящото се председателство. И когато поемем тези задачи, въпросът е как да постигнем по-голям синтез между по-големи синергии между нас и националните дипломатически служби. Това е въпрос, който ще се развие с времето. Мисля, че не успях да отговоря на всички въпроси, госпожа председател, но от друга страна, и се извинявам за това, но от друга страна не искам да отнемам от времето ви. Много вълнуващо е това, с което се занимавам. Много а, интересни са и обсъжданията с парламента. Хора от парламента много дълго се застъпваха за създаването на тази служба. Нейното създаване има своите предизвикателства и политически, и административни. Знам, че госпожа Аштън има абсолютно намерение да, жив... да работи в тясно сътрудничество с парламента и смятам, че ние ще покажем, че това е един от начините да оформяме 21 век, а не да реагираме само на силите, които, други сили, които го оформят. Э, Председателят, благодаря ви за точните избити отговори на многото поставени въпроси. Благодарим ви сърдечно за това, че бяхте днес сред нас. Получих информация, че комисар Пибалкс вече е тук. Не знам дали чака пред залата. Ще бъда съвсем кратка, само едно изречение. Всичко, което изложи господин Саливан, със сигурност ще можем да обсъдим по-подробно през следващите час и половина. Ако при следващата финансова перспектива въобще се нуждаем от гъвкавост, то основната област ще бъде външната дейност на Европейския съюз. И смятам, че ще трябва да се борим с съвета, за да постигнем и необходимата гъвкавост по отношение на финансирането на външната дейност. Уверена съм, че във ваше лице ще имаме саратник. Благодаря ви още веднъж за присъствието днес. That's giving So, wir heißen äh, den Kommissar. Добре дошъл сред нас на господин комисаря. Приветстваме го най-сърдечно. Но, много се радваме, че макар, че току-що пристига в Брюксел, все пак ни отделя време, идва в нашата комисия, така че в следващия час и половина ще можем да разговаряме с него за политиката на развитие и външните отношения на Европейския съюз вие сте тук не само заради помощта за развиващите се страни, а и за външните отношения. Тук а, искам да кажа, че комисарят Пие Балс е единственият а, комисар, който се занимава с външна политика и участва в работната група на комисията за разработването на следващата финансова перспектива като член на комисията. Така че продължаваме по дневния ред. Салвадор ще ни въведе в продължение на 5 минути. Комисарят Пиебалк след това ще има 10 минути за своето изявление. И след това ще дадем думата на политическите групи. Не смятам, че можем да им отделим по 5 минути. Ще трябва да са 4 минути. Иначе отново ще се сблъскаме с проблема някои, които искат да зададат въпроси на господин комисаря, да не успеят да го направят. Сега Салвадор заповяда. Eh, Благодаря, госпожо председател. Комисарят Пиебалск се вече стара пушка в комисията. Той е много добре запознат с проблемите, бори се с проблемите на енергетиката миналия мандат, сега с проблемите на развитието. А за публиката, външната политика и политиката на развитие са много важни. Ясно е, че за следващата финансова перспектива темата външна политика ще трябва да има приоритет приоритет и за Европейския парламент. Независимост каква ще бъде структурата на финансовата перспектива, то външната политика ще трябва да бъде самостоятелна функция. Това е залегнало и в стратегията 2020. Ето защо ни е необходимо да подчертаем изключително дебело колко е важна външната дейност и именно това нейно значение трябва да се отрази подобаващо в бъдещата финансова перспектива. Тоест, собствена функция, която за сега е зле подплатена често е ставало така, когато е, са се заделили средства за външна дейност в финансовите перспективи, поне доколкото аз ги познавам. Тъй, че недостатъчното финансиране е един много сериозен проблем. Господин Саливан говори за ролята и задачите на СВД. Сега искам да ви попитам, господин Пиебалкс, кога смятате, че в функцията за СВД ще се промени нещо, ще се увеличи финансирането? Занимаваме се с политика на добросъседство, с предприсъединителна помощ. Как можем да осъществим всичките си цели, всичките си политически ангажименти, които поемаме? Това е въпрос, който ни занимава, занимава ни и въпроса за връзките с страните с средни а, доходи. А, мисля, че тези връзки трябва да се променят коренно, защото много от тези страни вече са достигнали доста висок ръст, ръст в някои случаи ръст по-висок от нашия, тъй че ще трябва да преразгледаме и да диференцираме разпределението на финансовите средства. Друга важна наша задача е, е успешното прилагане на инструмента за стабилност в сегашната финансова перспектива. Разбира се, че трябва да се настояваме за повече ефективност при разпределянето на ресурсите по тази функция за външна дейност, но въпреки това географските програми трябва да имат по-сериозен дял в е, общия спектър на целите, в рамките на инструмента за стабилност. Още нещо, господин комисар. Важно е да говорим за външните измерения на вътрешната политика на Европейския съюз и е, мястото на това измерение в финансовата перспектива с специфични инструменти ли ще се работи или е, това ще бъдат е, инструментите за външното изберение, което пък ще намери място в сегашните географски раздели. Това е важен въпрос за външните измерения на вътрешната политика. Сегашната структура ли ще остане или ще има нещо ново? Европейския фонд за развитие. Европейският парламент не веднъж е настоявал за по-добро финансово подплатяване на този инструмент, но сегашната економическа и финансова действителност ще направи изпълнението на това наше настояване още по-трудно което пък ще се отрази на следващата финансова перспектива. И сега един съвсем простичък въпрос. Мисля, че няма да ви затрудни отговорът какъв е размерът на бюджетните средства, които ще бъдат необходими за провеждане на коректна външна политика от Европейския съюз. До сегашните средства достатъчни ли са или смятате, че средствата трябва да се завишат? И също като останалите комисари, които се занимават с разходи, искам и вас да попитам необходими ли са нови пера и нови средства, още средства в бюджета, например по-активно участие на Европейската инвестиционна банка. Разбира се, има все повече запитвания към Европейската инвестиционна банка. Колкото повече комисари се явяват да разговарят с нас, толкова повече стават запитванията. За това започвам да се питам дали а, финансовата база на Европейската инвестиционна база, банка не трябва да се разшири. Инструмент за гъвкавост. Госпожа Халк вече говори за него. До сега ниското финансиране се компенсираше от е, за външна дейност се компенсираш от инструмента за гъвкавост, което за бъдеще вероятно няма да е, е възможно. И сега политиката по, за помощ за развитие. Господин комисар, интересува ни по-специално как вие смятате да допринесете за борбата с последствията от измененията на климата в развиващите се страни. 7,2 милиарда евро се предвиждат за периода 2010-2011? Как ще се развива това число в бъдеще? Ще поемаме ли и в бъдеще ангажимент? И ще има ли финансиране във връзка с новата финансова перспектива? Така, след този кръг от въпроси, господин комисар, заповядайте. Uh, уважаеми господа, уважаеми господин докладчик, много важни въпроси бяха зададени. Аз ще отговоря част от тях, но по време на дебата също ще мога да бъда и малко по-конкретен. Първо да започна с новата финансова рамка. Тя трябва да бъде разглеждана в новия институционален контекст, защото Лисабонския договор е, създава нов такъв е, контекст и формулира нови цели. Институционната ни рамка с създаването на службата за външна дейност дава нов капацитет за създаване на европейски подход към външната дейност. Това дава възможност и на Европейския съюз да поддържа тясна връзка между политическите приоритети и определящи отношенията с нашите партньори и помощта, която ние оказваме. Разходите след 2013 трябва да бъдат съобразени с приоритетите на стратегията 2020. Присъствието на Съюза и неговите споразумения с страни в целия свят дават силен потенциал и за развитие, и за економии. Ние имаме своята тежест да отговорим на световните предизвикателства, включително и климатичните промени. Също така имаме и авторитет и капацитет, което е изключително важно по въпросите за човешки права, решаване на кризи. Ние сме добре поставени за оказване на помощ на световно ниво, като спазваме принципите на неутралност и безпристрастност. Европейският е, съвет използва своите инструменти ефективно като налага своите приоритети, ценности и интереси в съответствие със своята политическа и економическа важност. Ние работим в сътрудничество с страните членки и международните си партньори и международни организации. Голяма част от финансовите средства по раздел 4 са за развитие, за, за помощ за развитие и съседни страни. Ние работим и за регионално интегриране. Трябва да работим и с партньорите си за решаване на световните проблеми, така че трябва да имаме и дългосрочна политическа стратегия за политически действия, включително компоненти за сигурност, за да може да има последователност в нашата дейност. След 2013 година ние трябва да търсим постигането на шест основни е, цели. Първо, намаляване или изкореняване на бедността. Устойчиво развитие в развиващите се страни, специални взаимоотношения с съседските страни с цел създаване на една област на стабилност и просперитет и подготвяне на кандидатките за членство новите разпоредби на договора за хуманитарна помощ, гражданска защита и миграция трябва да имат и съответните е, правни и економически инструменти. Трябва да имаме и програма за сътрудничество с индустриализираните страни и развиващите се страни и да се определят стратегическите партньори. Трябва да има по-ефективни инструменти за предотвратяване на кризи. Европейския съюз трябва да бъде лидер в борба с основни предизвикателства, като климатичните проблеми, осигуряване на сигурност на прехраната и други. Лисабонският договор дава възможност на Европейския съюз да бъде играч на световно ниво и съответно това трябва да се отрази на нивото на финансиране на службата за външна дейност. Вие, разбира се, трябва да е, сте наясно, че комисията не може да, о, да даде още конкретни цифри за всички дейности по финансовата рамка. Но ключ, основ, ключовите принципи за външната ни дейност бяха определени от съобщението от миналата година за външна дейност. И ние имаме три цели. Да постигнем резултати, да имаме политическа и финансова мощ и да постигнем съответно правилен баланс. Ако търсим резултати, трябва да можем да измерваме и последствията от нашите действия и приоритети, защото колкото по-ефективни са нашите дейности, толкова по-видими ще бъдат те. Също така трябва да поставим по-голям акцент на доброто разпределение на финансовите ресурси и на политическите си лостове. Трябва да търсим правилен баланс между предсказуемост и гъвкавост. И също така трябва да поставим въпроса за формулиране на условия, които да ни дадат възможност да осъществим по-добро управление. Също така трябва да се търси повече упростяване и изчистване на структурата на външните ни инструменти. Като трябва да се работи за доброто оформяне на дейностите ни по външна дейност. Ще очертая четири области на политики, за които трябва основно да бъдат предоставени средства по бюджета. До 2015 година трябва да се постигнат 0,7% от заложените цели. На ниво Европейски съюз трябва да бъдат предприяти решителни действия. Трябва да предприемем диференциран подход към отделните държави в зависимост от нивото им на развитие и от геополитическата обстановка там. Така ще можем да се фокусираме върху интересите, които са общи за Европейския съюз и бързо развиващите се страни, като Китай, Индия и Бразилия. Ще можем същевременно да отделим и необходимото внимание на уязвимите по-бедни държави. Този диференциран подход ще трябва адекватно да бъде интегриран в бъдещите законодателни предложения, както и в разработваните в бъдеще инструменти. Комисията вече не веднъж изнасяше предложения за предвиждане в бюджета на средства за Европейския фонд за развитие след 2013 година. Аргументите в полза на предвиждането на средства за този фонд след 2013 година в бюджета на Европейския съюз продължават да са валидни. Според мен Европейският съюз също така играе главна роля в отношенията с държавите от АКТ. Трябва да вземем обаче предвид и затрудненията, които изпитваме с оглед на настоящата финансова криза. Те оказват натиска върху фондовете за развитие на ниво Европейски съюз. Освен географското и тематичното сътрудничество, трябва да подкрепяме и инициативи на глобално и регионално ниво. Така ще можем да предоставим съгласувана подкрепа на секторните политики и да отделим внимание на области, които не са адекватно. Ам, очертани в други стратегии. Имаме потенциал за развиване на дейност на хоризонтално, глобално и транснационално ниво. Например, в областта на устойчивата енергетика, продоволствената сигурност и миграцията. Това са само някои от областите. Можем да разгледаме и възможностите за тематични програми с цел борба с уязвимостта на някои държави. Можем да намалим броя на тематичните програми, като по-ефективно заложим приоритетите по тях и им осигурим по-голяма видимост. Трябва да се разработят инструменти за развитие на ниво Европейски съюз и държави членки. Трябва да се постигне по-голяма ефективност на този процес. С това ще допресем, допринесем и за видимостта на външната дейност на Европейския съюз. И накрая за ръста и ефекта на лоста. Публикувахме зелена книга за инвестициите ориентирани към ръст, както публични, така и частни. Помощта на Европейския съюз за развитие може да катализира този процес. За целта трябва да подсилим сътрудничеството между финансовите институции. Те включват Европейската инвестиционна банка, но и други такива институции. Ще трябва да използваме иновативни инструменти за финансиране, които да съчетават безвъзмезната финансова помощ и кредитите политическият ангажимент. Ораторът се прекъсва и моли председателя за още 3 минути време политическият ангажимент спрямо държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки за членство е залегнал в договорите. Финансовата помощ на тези държави е пряко последствие от политическия ни ангажимент към тях. Тя е инвестиция в бъдещето на Европейския съюз и в стабилността на държавите в непосредствено съседство с съюза. Структурата за прилагане на политиките по разширяването е добре очертана. Тя започва с процес за стабилизиране и асоцииране. Настоящата комбинация от инструменти, които използваме, допринася за напредъка на държавите кандидатки за членство. Що се отнася до инструментите в областта на разширяването, то смятам, че предприсъединителните инструменти трябва да продължат да се използват като средство за подготовка за членство. Инструментите за партньорство на Европейския съюз също трябва да се прилагат по-нататък за създаване на район на добросъседство и ефективно сътрудничество Действията на Европейския съюз трябва да съответстват на политическите ни цели. Трябва да обмислим възможностите на прогресивна диференциация в областта на сътрудничеството за развитие. Що се отнася до бедствията, причинени от човека, то те влушават демографската ситуация и увеличават нестабилността по отношение на измененията в климата – вероятно е подобни проблеми да се влушат в бъдеще. Европейският съюз е един от най-големите донори на хуманитарна помощ и играе роля в световен мащаб хуманитарната помощ ще се възползва от въвеждането на по-голяма гъвкавост. Трябва да проучим за тази цел възможностите за развитие на инструмента за гъвкавост и на фонда за предоставяне на неотложна помощ. С това ще осигурим наличността на достатъчни ресурси, които да ни помогнат да реагираме при непредвидени бедствия. Европейският съюз трябва да разполага и с по-добри инструменти за подобряване ефективността на намесата си по време на кризи. Трябва да разполагаме с по-добри инструменти за постигане на международна сигурност и мир. Това са и основните цели на външната ни дейност и наред с това и основните и предизвикателства. Една от възможностите да се справим с тях е да преработим инструмента за стабилност. Това ще ни предостави по-голяма гъвкавост, пари и необходимостта от неотложни реакции. Този инструмент ще допълни хуманитарната помощ и ще я обвърже с предоставянето на помощи за изграждане и развитие. Така ще можем да подготвим и по-дългосрочна намеса, като например намеса по изграждането на държавни структури. Инструментът за стабилност в дългосрочен план може да бъде интегриран в бъдещия инструмент за развитие, например под формата на програма за уязвимите държави. Много се радвам, че парламентът осъзна необходимостта от по-голяма гъвкавост. Тя е от основно значение за външната дейност на Европейския съюз, като се имат предвид бързо променящите се обстоятелства, при които тя се извършва трябва да се застъпваме за по-голяма бюджетна гъвкавост, по-големи резерви, трансфер от една функция на бюджета към друга, както и увеличаване на маржовете, биха били от помощ в това отношение. Може също така фондовете, предвидени за определена година, да се пренасят към следващата година. Уважаеми членове на Европейския парламент, с това ще приключа и изложението си. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря ви. Можем да проявим гъвкавост при следващите преговори с съвета за финансовата перспектива. Можем да вземем предвид всичко, което изложихте. И ако сега се придържате към 4 минути, отделено ви време, то ще можем да наваксаме и по повечето време, което бе необходимо на господин комисаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Първо, в областта на външните отношения в многогодишната финансова рамка има отделна функция, но няма директна връзка между външните отношения и стратегията Европейски съюз 2020. И ако трябва да се отразяват и вътрешните политики в дебата за стратегията 2020, изрично се каза, че тази стратегия трябва да се отнася и до въпросите за външните отношения. И не следва да изключва адекватно финансиране на други приоритети. Другия ми коментар е опита ни от настоящата многогодишна финансова рамка, който показва, че от самото начало средствата по функция 4 бяха много малко. Тоест, оценката на нуждите бяха, беше неправилна. И трябва да направим така, че да не повторим същата грешка в следващата финансова рамка. Повече от всеки друг е, раздел на бюджета, тук има нужда от гъвкавост. Особено свързана с външните дейности. Защото нуждите и приоритетите се сменят е, Появяват се нови кризи, непредвидени спешни обстоятелства и съответно нови форми на намеса. За това трябва да се постави акцент на гъвкавост, на елемента на гъвкавост. Средствата, които се отделят в резерва за спешни случаи, във всички случаи се оказаха крайно недостатъчни. Като се има предвид колко е неотложна нуждата да се финансират нови политически, политически приоритети на Европейския съюз, примерно мерките за страните износителки на банани, трябва да се работи по принципа нови пари за нови приоритети. А съществуващите приоритети и програми не би следвало да страдат от това – Европейския парламент нееднократно отпра... настояваше да се включи Европейския фонд за развитие в европейския бюджет, което ще доведе до по-голяма прозрачност и ефективност при използването на този фонд и по-голям демократичен контрол. Комисията ще предприеме ли стъпки в тази посока в следващата многогодишна финансова рамка? или ще има засилване на междуправителствените инструменти, стабилност и така нататък. В такъв смисъл е необходимо да има и координация. Позицията на Европейския съюз, която той заема на международната сцена – не е съответна на ресурсите, които ние отделяме за, за помощ. Примерно, ние даваме съществена помощ на Палестина. Искаме да участваме в събитията там, но всъщност не сме лидери в това отношение. Какви мерки ще се вземат за засилване на ефективността и е, видимостта на дейността на Европейския съюз на място, за да се подобри и нашия политически авторитет. Благодаря. Сега от името на социалистите и демократите 4 минути. You, um, Благодаря. Мнението на Комисията за развитие, аз бях докладчик по е, въпроса за многогодишната финансова рамка, бе изложено, аз тук ще повдигна основния въпрос а, за бъдещето, за бъдещите 7 години за политиката на, по външна дейност на Европейския съюз. Според мен, очевидно е, че има три големи приоритета, ключови такива. Както в външната политика, така и вътрешната, между другото. Ние трябва да работим за мир, за световен ред, базиран на диалог, на многостранни споразумения, световен ред на базата на правата на гражданите, мъже и жени, на уязвимите групи, като инвалидите, например. Трябва да работим за устойчиво развитие, за възстановяване на биоразнообразието, за запазване на околната среда, за борба с климатичните промени. Тези три основни е, елемента мир, права и устойчивост трябва да бъдат определящи за нашата политика. И в такъв смисъл и всички страни членки и всички граждани е, трябва да е, действат в тази посока. Но какво се случва в момента? Европейския съюз в момента се явява 28-я донор с много ценни действия, похвални. силата ни се състои в сътрудничеството, в е, репутацията, която ние можем да имаме. Ние трябва да бъдем координатори между страните членки, а не да бъдем просто 28-я донор. Тоест, страните членки трябва да вършат това, което вършат най-добре, а Европейската комисия трябва да координира техните усилия и да работи по проекти, които са твърде големи, за да бъдат поети от една страни. И в такъв смисъл се налага да има следната структура. Страните членки могат да работят по региони, теми и страни, където имат най-добър опит. Комисията координира усилията, за да могат да се покрият всички теми, всички региони. А службата за външна дейност на Европейския съюз играе ключова роля в това тези политики за развитие на Европейския съвет да бъдат ефективни и да бъдат видими. И по този начин тази, това разпределение на ролите между страните членки, комисията и е СВД ще остави възможност на комисията да се съсредоточи върху следното. Комисията може да бъде много силна в работата си по демокрация, добро управление, човешки права, законност. Второ, големи инфраструктурни проекти. Страните членки не могат да се занимават с тях сами. И трето, трябва да продължим да инвестираме в здраве и образование тази цел 20% инвестиции в здравеопазване и образование. А също така и да се концентрираме върху широки проекти. В Европейския съюз имаме уникалната възможност да бъдем и много иновативни, примерно с проектите по микрофинансиране с Европейската инвестиционна банка. Ние имаме много структурни, координирани реакции в ситуации с природни бедствия. Трябва да имаме съответните инструменти, за да направим така, че хуманитарната помощ да бъде неутрална, безпристрастна, не да е свързана с политически пристрастия. Ще спра до тук, защото това бяха основните коментари, които исках да направя. Има още много. Може би, когато дискутираме нещата, ще се спрем отново на тази тема. Е, Благодаря. Madame la Présidente, pour ce qui concerne les perspectives financières des sept prochaines années, благодаря. По отношение на перспективите, е, най-важно е да коментираме нивото на амбициите. Искаме ли активна дипломация, да сме търговска сила, или да се борим за сигурност, или да търсиме солидарност с най-бедните страни. Е, в такъв случай е, политиката за сътрудничество и развитие ще намери своето място. Та, ние трябва да подпомагаме най-бедните да се развиват така, че да нямат повече нужда от помощ. Това е. Оттам идва и нашия приоритет и нашите цели. Искам да се позва на едно проучване, съвсем, проведено съвсем неодавна, което има следните изводи. От 1991 до 2011 брутният вътрешен продукт в света е 19 милиарда долара е нараснал като голяма част е била преразпределена сред богатите страни. И ако не сме наясно с подобни изводи, ние няма да водим ефективна политика за сътрудничество и развитие във всички случаи в момента разликите между страните не се заличават. Китай и Бразилия вече нямат нито един цент нужда да получават помощи, защото имат достатъчно богатство. Те нямат проблем с това. Проблема им е да го преразпределят вътре в страната си. Но това си е тяхна работа, това не е наша мисия. Така че е, ние не трябва да свързваме нашата политика с е, подобни проблеми. Обаче Буркина, Фазо, Чад, други страни, там проблемите са сериозни, там има висока смъртност. Там има данни и факти, които не, с които не можем да се примирим. Там трябва да оказваме помощ. И сега ние може да отпусваме към средства, но можем да водим политики, които не струват нищо. А, става дума за политически диалог, примерно да, раз... да разясняваме на нашите партньори, на Китай и така нататък, какво могат да направят те. А политиката а, на консенсус е също важна. Ние не бива да, да, я, да прекратяваме. Ние си имаме своите ангажименти в това отношение. Също. Какви средства да отпускаме? бюджетната помощ е добра, разбира се, при отношение, че има добре управление, но може би трябва да се разработи една култура за управление на риска. Тоест, трябва да обясняваме, че трябва да има и механизми за контрол. Как да се разходват средствата? Една помощ, която е, не е толкова обвързана с управлението или такава, която е. Това е въпрос, който трябва да си отговорим. Европейския фонд за развитие. Дали този фонд да влезе в европейския бюджет? Много въпроси не са решени по тази тема. Какво ще се случи, ако той влезе в бюджет? Ще се дигне ли е тавана на, на бюджета. Ние имаме една горна сума, така че там средствата са еди колко си. И, и тези средства се предвиждат извън Европейския фонд за развитие. Ако вкараме и фонда за развитие, ще се промени ли е, горния прак? А също как е, ще се управлява е, помощта за АСТ. Трябва да отчитаме и този момент. Що се отнася до коментарите за гъвкавостта, ние сме за всичко, което бе казано по този въпрос. Е. Много благодаря. Сега Франциска Бранднер. Благодаря. Господин Пибалкс, споделям вашето виждане за празнотите и недостатъците, но може би не би го изложила по същия начин. Колегите ми говориха за това, че трябва да заложим на експертния опит в Европейския съюз и по-добре да го координираме но не знам дали това ще проработи, например, за отношенията между Тунис и Франция. Това, което ни липсва е инструмент за възстановяване. Към момента предоставяме хуманитарна помощ и помощ за развитие в по-общ контекст. Липсва ни свързващото звено между двете, нещо помежду Разполагаме с подобни инструменти, като например инструмента за стабилност, но според мен те не са достатъчно ефективни. Мисля, че трябва да създадем отделен инструмент, насочен към развитието, който обаче да разполага с по-голяма гъвкавост. Една от предимствата на инструмента за стабилност е, че той се прилага за срок от няколко месеца, а не няколко години. Смятам, че трябва да разработим по-гъвкав портфейл за възстановяване. Така ще отнемем и част от товара, който пада върху инструмента за стабилност. Липсват ни също така инструменти за действие спрямо бързо развиващите се държави. Разполагаме единствено с инструмента за официална помощ за развитие – ако искаме да създадем друг инструмент, трябва да разработим отделен механизъм. Например, инструмент за външните работи. Не можем да се задоволим единствено с инструмента за официална помощ за развитие, що се отнася до бързо развиващите се държави. По отношение на инструмента за демокрация и права на човека, мисля, че той не разполага с достатъчно средства. Съдейки по ситуацията в Северна Африка, се вижда, че през изминалите години е трябвало да използваме този инструмент по-интензивно. От голямо значение е да му се предоставят повече средства, ако искаме да насърчаваме демокрацията и правата на човека в световен мащаб. Що се отнася до инструмента за стабилност, мисля, че трябва да намалим размера на правомощията там ще трябва да ограничим този инструмент само до предоставянето на превенция на конфликти до медиация в зони на конфликт. Не трябва този инструмент да се прилага в широк контекст, защото така той ще се фокусира върху всичко или нищо. Основната му цел трябва да бъде посредничество и превенция на конфликти в краткосрочен план. Той трябва да разполага с гъвкава финансова структура, за да може с негова помощ да реагираме бързо в краткосрочен план. Смятам, че трябва да разширим и правата си за демократичен контрол особено що се отнася до повишаването на гъвкавостта. Добре е да се увеличи гъвкавостта, но това трябва да е подложено и на демократичен контрол. Съгласна съм с коментарите за Европейския фонд за развитие. Ако той бъде интегриран в бюджета, то не бива да замества това, с което разполагаме в момента. Още няколко думи за прякото предоставяне на бюджетни средства. Мисля, че в бъдеще то трябва да се съсредоточи върху финансирането на организации, на субекти в гражданското общество, които контролират разходването на средствата. Виждаме, че до момента, особено в държави, където е установена диктатура, този вид помощ не се разходва ефективно. Председателя, благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Във всички тези раздели, по които коментираме, има три момента, които трябва да се очертаят. Първо, искам да разбера от господин комисаря каква е визията и неговата амбиция за неговия раздел. Може ли да ни изясни каква е целта му? Второ, финансовата дисциплина, прозрачността, отчетността. И трето, е, каква ще е добавената полза на европейско ниво? Говорихме сутринта за СВД. Е, нашата комисия съвсем правилно постави въпроси по всички тези три момента и си оставаме с резерви все още. А що се отнася до външната политика, ние имаме и там същите резерви. По е, раздел 4 винаги има 4 проблема. Първо, недостатъчното финансиране – доколкото аз работя в комисията на бюджета, е, средствата никога не отговарят на политическите амбиции на Европейския съюз по отношение на развитието и влиянието му. Второ, непредсказуемост. Това е втория проблем. Ние винаги трябва да реагираме бързо и с, с съчувствие в кризи, които се случват, а те започват да се случват все по-регулярно, което означава, че ни е необходимо го, по-голяма степен на гъвкавост. А в това отношение този раздел на, от бюджета винаги подлежи на критика от Сметна палата, че няма точност, няма резултати. Та съм съгласен с коментарите на колегите, че има нужда от гъвкавост, по-голяма гъвкавост, но много още трябва да се направи, за да се преосмисли процеса и, и отпускането на помен. Според мен 6% е от бюджета е, може би, разумна сума, обаче трябва да има и гаранции за това тези суми да се разходват по качествен начин. Да, Наистина, количеството трябва да върви с качество, защото иначе няма да можем да оправдаем средствата за европейския бюджет. Не виждам от левицата никого повече, който да иска думата. И, и ФД не искат думата, значи Джеймс Елис. Uh, you, uh... Благодаря, госпожо председател. Имам един конкретен въпрос във връзка с шесте ключови цели, изложени от господин комисаря за следващата финансова перспектива. Тези а, ключови области са логични, например заличаване на бедността и сътрудничество с съседни на Европейския съюз държави. Упоменахте нещо и за индустриализираните страни. Спрямо тях трябва да приложим стратегически подход. На лице са стратегически партньорства с тези държави. Говори много за стратегически партньорства, но не и за стратегия. Разбира се, тези страни са наши стратегически партньори, но какво се крие за това понятие? Бих искал господин комисарят да изложи какво според него представляват стратегическите партньорства и каква е дългосрочната рамка за осъществяването на външна дейност. Председателката, благодаря. Нека сега запитам колегите дали има други желаящи да вземат отношение. Гьоран. След Гьоран ще дадем думата на Чарл Гьоренс и след това на господин комисаря за отговори. Uh, Благодаря. Говорихте за стратегическите дни проблеми, за координиране между Европейския съюз и страните, в помощта, страните членки в помощта за развитие. Но има и други проблеми. Ние дискутираме факта, че голяма част от бюджета е свързан с е, инструмента за добросъседство, с предприсъединителните програми и там нещата са много щекотливи. Ако става дума за Близкия изток, е, Тунис, Грузия, Азербайджан, Беларус, е, Ясно е, че това са все е, области, където ако искаме да имаме резултати, трябва да имаме и повече економически средства. Също говорим за сътрудничество с по-развитите страни. Няколко колеги повдигнаха този въпрос. Е, коментира се финансирането на климатичните промени, управление на кризи и така нататък. И както е, споменах преди, когато говорихме с господин Осаливан за СВД, е, финансовата програма 2013 е краткосрочна перспектива. Е, това го разбирам. Обаче се предвижда 5% увеличение, 7% увеличение 12-13 година, съответно това прогнозира комисията, а нищо не показва какво ще се случи, в каква посока ще се развиват нещата след 2013-та. Въпросът ми е, има ли е, области, където можем да намалим усилията си? Има ли области, където можем да увеличим е, ползата на европейско ниво така че страните членки да са готови да, принесат, да внесат повече пари в европейския бюджет с цел да спестат средства от националните си бюджета. Та, всяка година ние а, си говориме за а, инструмента за гъвкост трябва да пестиме средства от раздел 4, за да отделяме средства за този инструмент. Как виждате вие този въпрос? Съвсем очевидно има проблем между амбициите и съответните средства в бъдеще. Виждам, че заявките на колегите провокират нови изказвания. На президент, je voudrais encore dire благодаря ви. Ще направя три коментара. Току-що направих коментар за Китай, Бразилия и Индия. Не трябва да влизаме в конфликт с тези държави, ако ще спираме а, помощта за развитие. Можем, например, да предложим на Китай да работи по предоставянето на услуги на второ място ще трябва да се постигне координиране на действията на 27-те държави членки и на комисията. Вероятно ще трябва да разгледаме финансовата перспектива и от гледната точка на увеличаването на бюджетните средства. Защо комисията и държавите членки да не могат съвместно да планират средствата? Доколкото знам, това отчасти вече се прилага и мисля, че би било една добра възможност да се попълнят празнотите в финансирането. Имам предвид помощта за неотложни действия. Това е ресорът на комисар Георгиева. В договора е предвидена също така и солидарност между 27-те държави членки. За целта те трябва по-добре да координират своите политики и да се допълват взаимно. Председателката Рике Мана. Комисар. Госпожо председател, уважаеми господин комисар, имам два въпроса. Първият от тях е свързан с сътрудничеството за развитие и бюджетното му отражение. Смятам, че тук трябва да се направят радикални е, промени и е важно да бъдем пионер в помощта за развиващите се страни, но трябва да сме в състояние и да се обновяваме Важен сектор на помощта за развитие са възобновяемите енергии и има какво да се подобри по проектите като част от сътрудничеството за развитие. Какво е вашето мнение и комисията възнамерява ли да задълбочи работата си в е, тази област? Защото смятам, че това е област, в която може да има чудесно сътрудничество. Другът, другия въпрос е свързан с програмата МП, за която вече стана дума. Комисарят запознат ли е с проблемите, свързани с тази програма, например по отношение на Русия? А, програмата за добросъседство и партньорство. А, но тя е програма, която създава проблем с Русия. Смятате ли, че тази програма за партньорство и добро съседство може да включи в себе си някои местни програми и да се преразгледа начина по който те са сработили, защото става въпрос за сходни проекти. Благодаря председателката сега Райнер Бъге. Благодаря. Само да допълня. Смятам, че много от нещата, които колегите казаха, са повод за критичен анализ на сега действащите инструменти и програми. Примерно бюджетна помощ, проекти. Това са все теми, с които си струва да се занимаем по-сериозно гледам становището на Комисията по развитие, където се говори за поети задължения за развитие. Смятам, че наистина, за да може да се помогне на хората, помощта трябва да е фокусирана в, за определени цели. Това е тема, която започнахме преди три дни, три години, когато говорихме за инструмента за изхранване. Но не си направихме стратегическите изводи на международно или европейско ниво. Боя се, че в обозримо време ще се сблъскаме отново с същия проблем. За това бих искал да чуя мнението на комисаря. Освен това възниква въпроса, казваме от една страна фонда за развитие като част от бюджета, в някои държави членки има положително развитие в сравнение с предишните схващания. Но как смята комисията да се отнесе към някои решения на комисията, които се вземат без съгласието на държавите членки, например в областта на борбата с измененията на климата. Затова искам да попитам, след като имаме проблеми в тази област, а виждаме кои са проблемите на страница 15, на обобщения материал виждаме какви средства са планирани по бюджетните процедури и къде са попаднали в крайна сметка с а, средствата. Ето по а, линия на външните отношения много добре става ясно за какво говоря. Затова може би комисията трябва да помисли освен за приспособяване на инструментите и маржовете дали да не се разработят и допълващи инструменти, например вътрешния инструмент фонд за солидарност, за да не ни се налага да реагираме по недостоен в определени ситуации начин. Не трябва ли да имаме по-разнообразен инструментариум, който да ни дава възможност за по-гъвкави реакции вместо тромавата бюджетна процедура? Председателката, благодаря. Комисар Пибалкс, моля за вашите отговори. Имате малко повече време, защото успяхме да спазим най-дисциплинирано графика си. Uh, благодаря, госпожо председател. Ще започна с по-конкретните отговори, след което ще премина към по-общите въпроси, повдигнати от колегите ви. По по-конкретните въпроси и по-точно във връзка с управлението от страна на Европейския съюз. Наскоро в Комисията по бюджетен контрол се проведе дискусия във връзка с становището на Сметната палата за управлението на средствата на Европейския съюз за развитие. В фонда за развитие средствата бяха по-малко от 2% от бюджета, а общата сума за развитие по бюджета е около 5%. На второ място прозрачността. Всички наши проекти са много прозрачни, осигурява се достъп до информация онлайн. По време на дебата бе обърнато внимание, че няма достъп до информация по някои проекти. Веднага реагирахме адекватно. Комисията обмисля и инициатива за международна помощ за прозрачност. Но като цяло проектите наистина са прозрачни и работим за гарантирането на прозрачност. Смятам, че в тази област се справяме много добре. Да се спрем върху актуалната обстановка в света. В Судан, например, бе проведен на успешен референдум. Това не би било възможно без финансовата подкрепа на Европейския съюз. Не е възможно също така без финансовата помощ на Европейския съюз да се борим и с пиратите в Сомалия. Затова умиротворителните операции са от особено голямо значение. Европейският съюз добре се справя с тях. Ние сме сред най-големите донори в света. Дори в момента помощта за развитие да е под 0,7% от брутния национален доход. Страните по света се придвижват към постигането на целите за развитие на хилядолетието и това е благодарение на нашата финансова помощ. Една конкретна ситуация възникна при обсъждането на настоящата финансова перспектива. Трябва да отдадем необходимото уважение на финансовата перспектива, да отчетем трудностите във връзка с бюджета на Европейския съюз, с оглед на промените в националните бюджети. Но в много области Европейският съюз започна да действа на мястото на държавите членки. Ще ви дам примера срещата на върха в Нью Йорк. Тогава държавите членки обявиха, е, че ще предоставят 1 милиард евро за така наречения инструмент MDG. Това е инструментът за целите за развитие на хилядолетието. Сега ще се спра върху по-общите въпроси. Първо стратегията Европа 2020. Уверен съм, че не трябва инструментите за външна дейност да, да бъдат разпределени по ресорите на комисарите. можем да включим редица аспекти от ресорите на комисарите в инструментите за външна дейност трябва да концентрираме ресурсите, с които разполагаме, в това число и за постигане на демократичен контрол. Споменахте, че е необходима известна гъвкавост, но тя трябва да бъде съчетана с контрол. Смятам, че демократичният контрол може да гарантира достатъчно ниво на гъвкавост, което същевременно да подлежи на наблюдение. Що се отнася до бюджета, то смятам, че там също нещата са въпрос на контрол. И по-точно Европейския фонд за развитие. Аз лично съм резервиран по въпроса на включването на ЕДВ е в бюджета, може би, е, не се разбра точно изявлението, но смятам, че демократичният контрол е много важен. Ако има механизми за демократичен контрол, това е гаранция да че няма да има грешки, защото грешки се случват е, и във външната политика и навсякъде. Така че засиления контрол е добър ефективна резултати на място. Да, смятам, че новата структура именно ще помогне на това, защото политиката за развитие на, Европейската, на Европейския съюз е такъв. Но всеки проект си има своя собствена стратегия и е въпроса какво е неговото въздействие. И така, че сега с новата структура с тази силна служба за външна дейност, с заместник-председател, който отговаря за това, с новата генерална дирекция ЕЙТКО, ние сега сме много по-кохерентни и по-отговорни към политическата ситуация на място. Така че имаме всички условия да бъдем ефективни ние все повече ще имаме възможност да отговорим на вашия въпрос какво е постигнато, какво са постигнали нашите дейности. Все повече се научаваме да даваме отговори на въпросите, които вие очаквате от нас и смятам, че на място постигаме важни резултати. Вярно е, че в момента бяхме прекалено амбициозни. Зелената книга за бюджета, за растеж, свързани с приобщаване. Да, ние се опитваме да не бъдем просто 28-я донор – Разбира се, имаме целите за създаване на работни места, за мир, за и стабилност. Чарлз много умно коментира. Действително трябва да се мисли за повече пари за развитие. Действително трябва да бъдем по-концентрирани, за да излезем на световно ниво. Действително са правни, правилни коментарите за доброто управление. Инструмента за стабилност. Определено смятам, че това е инструмент за бърза реакция в конкретни ситуации за хуманитарна помощ. Той може да бъде много ясно описан и трябва да има такъв инструмент, защото в момента се опитваме да приспособим инструмента за развитие за тези цели. Та, според мен е съвсем ясно, че трябва да има инструмент за помощ, за а, инструмента за развитите страни. Да, Китай, Индия, Бразилия, за разлика от страните с среден доход, те е, предоставят много помощ за развитие. И сега ние какво правим? Даваме помощ на страни, които дават помощ на трети страни. Това е един триъгълник на помощ. Можем да правим и така, но трябва да е напълно ясно, че ние го правим само в рамките на определени условия. Именно това е стратегическо партньорство. Ето, например, при борбата с климатичните проблеми, примерно въпроса с съхраняването лавена на въглеродните емисии. Трябва да инвестираме в подобни технологии. Китай има интерес. Също, примерно, обмен на студенти. Това също е стратегически интерес – той трябва да бъде подкрепен от финансов инструмент. Това не е обаче класическа помощ за развитие, така че той трябва да бъде покрит от този инструмент за развитите страни или някой друго. А, сега хората не разбират а, и ни питат защо давате вие помощ и развитие на Китая. Ами, някои неща са в нашия интерес. Сега, примерно, страните членки и нашите отношения с стратегическите партньори. Е, Русия, например. Е, Русия е определено наш стратегически партньор. Ние трябва да намерим области, в които ние можем да сътрудничим. Но това не е сътрудничеството за развитие. Просто двете неща трябва да се държат е, разделено едно от друго. Подкрепа, бюджетна, директна бюджетна подкрепа. Така е. Трябва да има по-строги условия, повече контрол, как се прилага, трябва да има мерки за оценка. И е, тя няма да бъде прилагана толкова често, колкото в миналото, защото е ясно, че е, трябва да имаме огромно доверие към някоя страна, за да използваме този инструмент. И същевременно, когато е, работим обаче с този инструмент за правителството, това е най-ефективният начин да постига своите цели. Но трябва да правим много сериозни политически разбори, когато прилагаме този инструмент. Той не е универсален. Той може да бъде прилаган само когато дава допълнителни ползи и когато има гаранции, че ще бъде приложен в е, демократична, демократична страна, където няма проблеми с човешките права. Тук споменахте Тунис. Ние е, дадохме добра подкрепа там, но ето сега аз трябва да се защитавам, защото какво мога да кажа? Политически е трудно да се защитат някои действия. Демократичният контрол абсолютно трябва да се упражнява в е, рамките на разпоредбите на договора. European value added. I, uh... Коментарът, че трябва да има добавена полза на европейско ниво. Зелената книга отчита този момент. Смятам, че ние даваме много добавена полза. Когато ние започваме да работим, примерно, с правителства а, за директна бюджетна помощ, например, много е важно е, че работим от името на 27 страни. Там има добавена стойност на общностно ниво. Също така при големи инвестиции за устойчива енергия, примерно, или за сигурност на продоволствията, именно там ние създаваме допълнителна полза. Ние трябва стратегически да работим в области, където страните членки по-отделно няма да бъдат толкова видими. Тоест, комисията ще има по-голяма видимост. Именно това трябва да се отчита. Хаити, например, е, в пленарна зала говори. Пътища. Какво е добро, когато подпомагаш това? А, от към видимостта веднага се виждат резултатите. Аз е, лично е, ще бъда много по-доволен, ако изграждаме е, жилища, например, там видимостта е още по-голяма, но някой трябва да изгражда и пътища. Въпроса за това достатъчно ли е, е помощта? Знаете, че 0,7% от брутния вътрешен продукт е целта за помощ за развитие. Винаги се искат и повече средства, но не е въпрос винаги да взимаме средства от, дъконоплат... от дънакоплатците. Трябва да създаваме условия в страните да влизат е, институ... инвестиция. Инвестиции влизат, когато има стабилност, когато има стабилно правителство – и тогава вече се получават възможности за кредитни линии, да се разработват и нови възможности. В това отношение ние не сме постигнали е, много. Бразилия и Китай, например, подпомагат компании, които отиват в страните, за да разработват там е, индустрии, да речеме. Тоест, е, много е важно да търсим начин да подпомагаме частния сектор да влиза и да развива страните. Та, ние имаме, имаме какво да покажем, но те не става дума просто за, само за цифри. Горън коментира трябва ли да се увеличават средствата или да се намаляват. А, какво мога да кажа? За момента мога да кажа, че всички области има нужда от финансиране. Демокрация, да. Кризите се увеличават. Хуманитарната помощ също има нужда от увеличаване. Така че по-скоро бюджетният орган трябва просто да ни каже колко може да отпусне, защото ние можем да оправдаваме едно много съществено увеличение, но все пак има граница на това какво ние можем да разходваме като средства за помощ. За въпроса за общото програмиране, да, работим за това. Има подобрение в планирането между Европейската комисия и страните членки. Вчера английският министр за външни работи е бил в е, коментира, че той не е бил в Сомалия, защото там достатъчно добре работи Европейския съюз, така нататък. Тоест, страните членки вече отчитат а, и са наясно какво правим ние и като цяло са доволни. Което означава в момента те присъстват по-малко в страни, където ние сме достатъчно е, силни. Въпроса за иновативни енергии. Да, това трябва да е приоритет, защото не може да има растеж без доставка на енергии. В един момент е, е, основният двигател за развитие в Европейския съюз беше голем, бяха големите инвестиции в енергетиката, така че трябва да има подкрепа за развитие на зелена енергия. Сега рискуваме, ако вървим по линията на биогоривата, да видим изсечени тропическите гори и така нататък. Трябва да се търсят альтернативни зелени енергии. Инструмента за продоволствие ще дам повече информация. Има и добри и лоши новини. Добрата новина беше, че тя беше, той беше прилаган по време на кризата и помага на страните да се преодолее кризата. Но лошата нива е, че ги разпределяме спрямо съответните страни, така че отделяме много средства и на е, съответните институции. Та, за момента нямаме обща стратегия. Единствената ни цел беше да намалим натиска върху цените на храните, но трябва да се изготви дългосрочна стратегия – и целта е да продължим с този инструмент, но да не бъдем навсякъде, да, да, да намалиме присъствието си, а да повишим качеството. Не е възможно да бъдем навсякъде и да даваме добре качество. Е, разбира се, бюджетния орган ще реши кои са удачните области. А също така трябва да е, се сведат, да се намалят и административните разходи. Огромна част от нашите проекти отнемат много разходи за, за одит, примерно. Смятам, че във външната политика ние трябва да дефинираме стратегията, да работим с стратегическите партньори, да сме наясно, че страните членки имат своите схващания относно кои са нашите стратегически партньори, но ние трябва да имаме европейска стратегия. Зелената книга представлява, представя тези въпроси. Ние се опитваме да отчитаме и съображенията на страните членки и смятам, че ще постигна много сериозни промени. Госпожо е, председател, много съм доволен от е, дадената ми възможност да се изкажа. Ние ще отчетем всички коментари. Утре комисията ще дискутира а, е, моя отчет от днешния ви дебат. Ja, erstmal ähm, vielen, vielen много благодаря, господин комисар. Не на всички въпроси можахте да отговорите. Току-що ми напомнят, че въпросът на Джеймс Елис не е получил изчерпателен отговор, но имаме вашето съгласие за писмени отговори. Колегите имаха много отговори, много въпроси, много от тях получиха отговори, но вие, господин комисар, със сигурност разбрахте, че всички подкрепяме а, това, че държавите членки рекламират много повече своята политика, отколкото Европейския съюз като цяло. Затова неговата политика някак си остава на втори план. Това, което вие казахте, че има мерки на, евро, на ниво Европейски съюз, които са заместили мерки на национално ниво. Моля ви, когато давате писмените си отговори, направете един списък на такива мерки. Много ще ни помогнете по отношение на собствената ни аргументация, не само с оглед на срещата през юни, а и за бъдещето, когато разговаряме с държавите членки относно обема на бюджета. Това би било много важна информация за нас. Остана да чуем а, обобщението на Салвадор, което се надявам да стане точно по график до края на времето, предвидено за сутрешно заседание. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да благодаря на комисаря Балкс не само за появата му тук, но и за неговите отговори. В нашата комисия съществува консенсус по отношение на особеностите на външната политика. Нищо не е предвидимо, появяват се нови кризи, прибавят се към старите. Финансовият недостиг така е хронична отличителна черта на нашата политика, не само в вашата област, господин Пиебалкс, финансовите средства не достигат за провеждане на тази или онази политика, а потребностите нарастват. Ето давам пример с новата криза в Средиземноморието. Както и да е, въпреки консенсуса тук в тази комисия, не може да се отрече, че ни е необходима повече гъвкавост, която трябва да върви ръка за ръка с истински демократичен контрол. Поне така каза колегата Берман от името на Комисията по развитие бяха посочени примери за незаконно използване на средство от фонда за развитие, което трябва да бъде тревожен сигнал. За стратегията 2020 правят се връзки между борбата с последиците от измененията на климата и целите, които си поставя енергийната политика има частична връзка между стратегия 2020 и външната политика, трябва да призная това, но въпреки това ни е необходима диференцирана категория за външната политика в следващата финансова перспектива. Трябва да се присъединя и към колегите Бъга и Ешвард по отношение на размера на бюджетните средства за външната дейност. Може би те са адекватни, но аргументацията, мотивите куцат. Тук не можем да се съгласим с комисаря, защото смятаме, че възможностите са твърде ограничени. Комисарят казва, че в някои райони, например като Хаити, губим средства. Все пак е, понякога трябва да слагаме нещата под микроскоп, когато разпределяме собствените си средства. Искаме да създадем допълнителна полза навсякъде, където предприемаме действия, защото тази допълнителна полза проличава не само в конкретните действия, тя се отразява и, например, на вътрешната ни политика. Давам пример с миграцията колкото повече залагаме на добросъседски отношения, колкото повече помагаме да бъде добро жизненото равнище в средиземни... средиземноморския регион, например, ще харчим по-малко пари за политиката по отношение на иммигрантите. Така че взаимовръзки има. Европейският фонд за развитие и неговото финансиране. Надяваме се, че в съвета идеята ще бъде приета по-добре. Тук се чуха и мнения, че трябва да се гарантира да се гарантират средства, да се гарантира, че ще се увеличат средствата за външните действия. Позволете ми да се насоча към още нещо важно. Господин Мичел каза, че в Великобритания се осъществява проект просто защото е държава членка. Проект на Европейския съюз, просто защото Англия е държава членка. Да, Понякога държавите членки се тупат в гърдите, размахвайки собствените си проекти, и собствената си хуманитарна помощ, но предпоставката е все пак държавите членки да разполагат с тези пари, т.е. да са съгласни и с политиката а, на разпределение на средствата на европейско ниво, понеже европейските средства могат още по-ефективно да се разпределят. Ето защо е важно да не се губят средства. Господин комисарят подчерта още нещо важно, което е много тясно свързано с нашето становище за следващата финансова перспектива. А, той каза, че резервът за оказване на помощ при бедствия и аварии трябва да има многогодишна основа, не само едногодиш, а, многогодишна база. Да, ние ще се занимаем с този въпрос. А, това, което ние ще предложим е подобряване на координацията. Координацията по отношение на външните измерения на вътрешно-политическите действия. За сега нещата са доста разпокъсани и нелогични. Също така искаме да отговорим на въпроса дали въз, въздействието на вътрешната политика върху външната трябва да отиде в рубриката външна политика или да се разпредели там, където е място на различните вътрешни мерките. И сега за ролята на ICI Plus, инструмента за индустриализираните страни. Може би тук ще трябва да променим подхода си, особено по отношение на нововъзникващите економики, които бележат много по-висок ръст, отколкото нашите страни. Европейския съюз не може да оправи целия свят. Благодаря. Смисъл да закриваме. Hier, wieder. Hier, ne? Закривам заседанието в 15 часа отново тук.